Уважаеми дами и господа, моля заемете местата си. Скъпи колеги, радвам се да ви приветствам с добре дошли на тази конференция за бъдещето финансиране на Европейския съюз в рамките на е, групата, работата група на високо равнище за собствени средства тук в Европейския парламент. Добре сте дошли. особено се радвам, е, че с нас е нашия приятел Марио Монти, председател на групата на високо равнище, който представлява всички е, които, т.е. представител на гости, които не са от Европейския парламент, е от, извън него и за възможността да го приветстваме тук с добър дошъл и мисля, че от името на всички вас тук а, е, а, е, говоря, като а, е, изказвам към него а, моя респект а, и а, уважение. А, това а, основната тема е изграждането на нова политика на Европейския съюз а, по отношение на собствените средства на съюза. Тук става дума за една принципна, основна, дълбока реформа в един момент, когато е, такава дълбока реформа е, е по-необходима и а, спешно необходима от всякога преди. Според решението на мнозинството от гражданите в Обединеното кралство а, да напуснат а, нашето, а, нашата общност, всъщност изпаднахме в една а, особена ситуация в цяла Европа. След множествените кризи а, в близкото минало, ние сега се намираме в един е, момент на несигурност. Потенциала на тази е, криза, в която живеем в момента, е, е тол, толкова голям, че всъщност е, не можем да си позволим да сме пасивни, да замазваме проблемите и да действаме е, на парче за да излезем от тази, този капан на несигурност, би трябвало наистина да погледнем в лицето нашите предизвикателства и да го направим е, ов, е, настъпателно, смело и дръзко, да ги формулираме първо и да действаме за решаването им. Мисля, че живеем във време, когато става дума за самото оцеляване на Европейския съюз е, е, което е всъщност един от най-успешните проекти в международната политика някога въобще. И е, би трябвало да обосновем този нов проект, този проект в очите на, на, на милионите граждани по нов начин и да го отстояваме и да го защитаваме защото нашите е, граждани, е, които преди 60 години приветств, очакваха мир, свобода и демокрация, сега тези неща, тези ценности са вече една а, част от нашето ежедневие, която а, се разбира от само себе си. Никой вече не обсъжда тези въпроси. Тя се приема за даденост. Ето защо мисля, че именно понеже така пасивно приемаме, е, така пасивно приемаме като даденост тези е, ценности, а и това е именно много опасно, ето защо сега е настанал момента, когато тези идеали трябва да посочим поименно и да ги отстояваме, защото а, е, ясно е, че нищо не ни е гарантирано за никога. Трябва за свобода, справедливост и а, мир да се борим всеки ден и всеки ден да защитаваме демокрацията. Това означава, че трябва да се обърнем с лице към е, грижите, е, нуждите, е, тежненията на хората и да отговорим на техните очаквания за сигурност, благоденствие и е, справедливост тези очаквания за сигурност, е, благоденствие и е, справедливост е, трябва да гарантираме не само за този момент, за нашето поколение, но и за бъдещето, за нашите деца. Това означава, че трябва да поемем нов път в Европа. Трябва да нуждаем се от ново начало за Европа. Трябва заедно да определим как, какво трябва да направим, за да намерим решение за бъдещето. И тук не става е, дума, дами и господа, само за това дали е, ни е необходимо повече или по-малко Европа. Става дума да имаме една демократично отговорна Европа и нейните институции, е, които да имат способността да действат. И тази отговорност наистина трябва да поемем по отношение на хората. Е, в този смисъл трябва да заострим инструментите, чрез които е, е, действаме и постигаме резултати, за да заложим основите на бъдещето за Европа. Реформата на Европейския съюз на средствата, собствените средства на Европейския съюз е един конкретен пример – това не е, е поредното технократично упражнение. Източниците, е, за които говорим, е, съществуват в този им вид от края на 80-те години. Тоест от 80-та до 90-та. Но мисля, че реалностите от 90-те години не са тези от 2080-та, от, от 2016-та. Ако, например, през 90-та година национален, средствата възоснова на брутния национален доход са били едва 1%, приходите, значи тогава резултат от тях са били 1%, през 14-та година те са 68,7% и а, докато традиционно брутни, а, е, приходите от брутния национален доход на държавите членки а, е, са, били, са имали маргинално значение само за балансиране на бюджета, в момента те играят ключова роля от, а, в, а, и заемат ключово място в собствените средства. А, бюджета на Европейския съюз, който е, е единствения, който трябва да бъде източник на сила и е, действеност, се превръща в опитно поле или бойно поле на, на е, счетоводители от 28 държави членки. експерти, е, които е, е, финансови експерти и счетоводители, които всяка година се боричкат за това кой колко плаща, защо плаща, този плаща повече от другия и колко всъщност трябва да се плаща. Всяка година ние си играем на играта Blame Game и сочим виновни за това или онова, тази е, игра на посочване кой е виновен блокира е, нашите е, е сили и енергия е, за е, седмици наред. Всичко това вреди на Европейския съюз неимоверно. Още по-лошо е, когато тези разходи на Европейския съюз, от бюджета на Европейския съюз, са, са, а, не са а, осезаеми. Те, те имат монет, монетно, парично изражение. А, и вместо да ето защо в Европейския парламент наистина от чисто национални политически интереси ние продължаваме да водим тази игра на търсене на виновния и затъваме в нея. Е, когато е, би трябвало, когато а, някакъв проект е финансиран със от Европейския съюз, това да бъде ясно и видимо в съответните съответната държава членка и хората да си дават сметка за това. А, ние в Европейския парламент от години критикуваме това положение и всяка година даваме съгласието си за многогодишна финансова рамка 2014-2020 година Това са средства, които са обсъдени с, обсъждани с другите институции, но така или иначе не се постига реформа на собствените средства. Натиска върху нас беше огромен да, да не превръщаме в обект на преговорите на тази група по собствените средства. Преди обаче да се вземе решение на групата на високо равнище по собствените средства, преди никой от нейните решения всъщност не бе, не бе приведено в действие. Преди това още нямаше съгласие по многодишна финансова рамка и аз ето защо важно е да се спомене още веднъж, дами и господа, че е, не, се стигна, не се е стигна случайно до това положение. А, а, е, това е резултат на преговорите на Европейския парламент с държавите членки. Ето защо парламентът е, приветства работата на групата на високо равнище под ръководство на вас, господин Монти. Вие а, от 2014 година, всъщност 2014 година анализирахте практическата възможност за реформа на а, собствените средства. А, наистина документа, който е, произлезе от вашата работа е много сложен, е техничен, но е, Позволете ми е, да го обобщя и да извлека четири основни цели от него. Първо, е, собствените средства на Европейския съюз би, тря, би трябвало да станат е, по-прозрачни. Начинът по който те се е, генерират да е по-прозрачен и проследим от е, гражданите. Защото питали ли сте се някога е, колко е, всеки от нас се допринася към собствените средства на Европейския бюджет? или колко вашата родина нетно допринася към, за европейския бюджет. Аз съм се опитвал да преценя колко наистина, какво коста та на моята държава, но съм стигал до невъзможността да го направя в е, този лабиринт от 30 различни е, източници на собствени средства и конъюнктурните механизми, е, като включим рабата Ала, Алангле плюс други механизми, в тази джунгла, в този лабиринт би се изгубил и самият председател на Европейския парламент. Наистина би трябвало да започнем да упростяваме тази система най-после. Необходим ни е, един, е необходима ни една по-простичка и по разпознаваема система. Второ, новите упростени, е, нови упростени източник на европейския бюджет би трябвало да бъде е, обвързан с европейски цили. Например, е, вътрешния пазар или енергийната политика или регулиране на финансовите пазари или е, е съкрещаване на е, емисиите от СО2, намаляване емисиите от СО2. Е, е, това са неща, които биха били видими и разбираеми за държавите, за, за гражданите. И само в това гражданите ще видят, ще разпознаят и ще припознаят тази връзка между политическия проект и конкретните цели. Трето, собствените средства на Европейския съюз трябва да са да подлежат на парламентарен контрол от, е, на европейско равнище по време на, е, докато Европейския парламент е, има, участва в съвместно вземане на решение по разходите, той не участва в оценка на приходите. Това е един парадокс, който трябва да се отстрани и парламента да участва с, в пълна мяра и е, при е, е, одобряване на е, приходите. Това е, четвърто. Трябва да се гарантира устойчивост, е, при което е, приходите и е, определените, е, трябва да са ориентирани към определени проекти. Не може да, става, да, да продължава така. Все повече инициативи които се осъществяват, се поемат от европейския, на европейско равнище, а бюджета остава същия. Това е характерно за последните няколко години. Държавите предприемат се и се одобряват прекрасни проекти, като нови проекти, те обаче не, се подпла... не са подплатени със съответните финансови средства. Държавите членки предлагат такива проекти, но след това очакват Европейския съюз да ги финансира. От тук е, възниква логиката, следната логика. А, значи Европейски съюз не може да се е, реформира отделно от а, е, разходите. Тук а, трябва да и парламента да играе също централна роля. Необходими са и са неизбежни промени в посока на повече прозрачност, повече разбираемост, повече демокрация и повече ефективност. Една реформа, която според мен е абсолютно задължителна, е, задължителна е, в този смисъл, би трябвало да доведе е, неотложно до резултати, така че хората да видят, е, да проследят, е, е, да разберат смисъла от Европейския съюз. В противен случай доверието ще продължи да пада. В следващите дни ще се обсъжда тази реформа. Надявам се, че тя ще се дискутира, ще бъде много успорване, но в крайна сметка ще доведе до консенсус. Благодарен съм на колегите от националните парламенти, които присъстват тук. Не бихме могли да постигнем, да осъществим тази реформа, ако не е, си взаимодействаме с колегите от националните парламенти е, и експертите от националните парламенти, на които съм много признателен, че си направиха труда да участват в дискусията на е, тази реформа на, на собствените средства. Сега исках е, да споделя с вас, с вас опита си от последната финансова рамка. Правителството на Германия и на Обединеното кралство водеха в е, обсъждането на последните, последната финансова рамка и а, е, те настояваха да се редуцира е, бюджета, твърдяха, че твърде средства а, е, изтичат към Брюксел. Французите и други смятаха, че а, нещата не биха могли да се променят в това отношение. 16-те държави членки, които принадлежат към така наречените приятели на кохезията, на сближаването, казаха, че този бюджет, ще ступ, е, е, този подход ще стопи бюджета, ако следваме настояването на е, Германия и, и е, Великобритания, а всъщност кохезионната политика не трябва да се променя в никакъв случай. Председателя на Европейския съвет е, всъщност е, водиш, беше водещ на тази група от 16 държави. Когато се стопи един е, бюджет, ако същевременно, ако се свие бюджета, ако нещо не се премени в селското стопанство, тогава и не се съкретят средствата за кохезионната политика, какво постигаме? Някъде трябва да се уреже, някъде нещо трябва да се уреже. Технологическото развитие, цифровата инфраструктура, е, международната дейност и по развитие трябва ли да бъдат съкретени? от е, същите правителства, които на всяко, всяко заседание на съвета е, настояват за е, повече инвестиции в развитието, цифровата економика, научно-изследователска и развойна дейност и така нататък. Сегашната многогодишна финансова рамка е най-изостаналата, която някога е съществувала, най-немодерната. Според мен, дами и господа, ние сме на кръстопът в момента в Европейския съюз. Трябва да изберем и да очертаем нови пътища. От една страна в всички приходите трябва да са ясни, разходите също и това е, което смятам, че в следващите часове и дни ще дискутираме. Благодаря ви за вниманието. behalf... От е, името на моите колеги, членове на групата на високо равнище по собствените приходоисточници, след които и сами аз, искам да благодаря най-сърдечно на трите институции, които са представени тук е, от вас, господин председател на Европейския парламент, е, от министър Будък, от председателството на съвета и от заместник председателя на Европейската комисия госпожа Георгиева. Благодаря ви, че сте проявили достатъчно доверие към нас, да ни възложите един на практика нерешим проблем. Но ние също вярваме във вас и в европейския проект – затова с радост приехме възложената ни задача. На следващо място, и имам предвид най-вече днешния ден, да благодаря от името на колегите ми, да благодаря на депутатите от европейски, от националните парламенти, които седят заедно тук в тази зала. Това е проява на символично, но и важно усилие да се даде тласък на Европейския съюз, особено в тези тежки времена. Господин председателю, вие казахте в вашите вдъхновяващи и убедителни встъпителни слова, че темата за европейският бюджет е изключително техническа по своя характер, но същевременно е, е и силно политически въпрос. Вие и останалите две институции решихте да създадете група, която да не е съставена от технократи, в, на моя роден език няма никаква негативна конотация този термин, а е, да се заложи на хора, които имат богат политически опит, е, които е, също не са и невежи по темата, която разискваме. Действително, в настоящия момент, предвид на трудностите, пред които е изправен Европейският съюз, които са много, ние Считаме в групата, че всяка политическа дискусия на този етап, всяко политическо предложение, в която и да е сфера на политиката, трябва да отчита по същество конкретната тема. Но също трябва да се зададем един въпрос дали това, което правя, което предлагам, което решавам, води до повече натиск за дезинтегрирането на Европейския съюз или пък може да помогне да се подсилят аргументите в полза на Европейския съюз, той да стане по-добре възприеман от гражданите и е, да се премине е, към е, даване на нов тласък на интеграцията. Мисля, че това е ключов аспект, а не само техническите въпроси. Ето защо разискваме днешната тема. И искам да дам само два прости примера на участниците в тази конференция – аз вярвам, както разбирам, вярва и председателя Шулц, че политическите игри, които се разиграват на всеки 7 години при одобряването на многогодишната финансова рамка, не допринасят за интеграцията, а по-скоро допринасят за дезинтеграцията, тъй като те дават една картина на Европейския съюз, на боричкания между държавите членки, кой ще спечели, кой ще загуби. Сякаш Европейският съюз е една игра с нурав резултат. Ако вие печелите, аз губя. Ние сме убедени, че има много добавена стойност в строителството на Европа, но има опити да се прикрива тази същностна черта, свързана с добавената стойност. Не бива да се допуска отчуждаване допълнително на гражданите от европейските институции. Що се отнася до въпроса на бюджета, и как може той да допринесе за реинтегрирането на гражданите. Това би означавало да се види какви са причините, поради които хората са обхванати от тревоги, недоверие по отношение на всички институции, както национални институции, така и европейски. Това в голяма степен е свързано с въпросите на вътрешната и външна сигурност как огромният проблем с мигрантите и беженците се разрешава. Може би сега той е видим в по-голяма степен, отколкото преди, но това действително създава а, възможности да се постигнат а, да се разработят нови възможности, но това не може да стане без ресурси. Националните правителства, националните парламенти трябва да засилят работата си по осигуряването на сигурността, за да могат хората да се чувстват сигурни. Имайки всичко това предвид, ние започнахме изготвянето на доклада, който се финализира и ще бъде на разположение през месец декември. Той ще бъде представен на председателите на трите институции. Аз казвам, че той е почти готов, тъй като действително ние свършихме много работа, проведохме много консултации, включително с някои от националните ви парламенти, които са ни канили в различни моменти, за да обминим мнения. Имали сме срещи с представители на правителства, с други заинтересовани страни. Ние сме почти готови с доклада, тъй като считаме, че по подобен сложен проблем въпроса за изслушването на онези, които в крайна сметка ще вземат решението какво да се направи или какво да не се направи, е изключително важно. Това включва вас, европейските институции, но най-вече вас, депутати от националните парламенти. За нас за това е изключително важно вие откровенно да се изкажете, убеден съм, че ще го направите, да кажете какви са притесненията ви, какви са надеждите ви, какви са предложенията ви. Това ще бъде много важно а, за нас, за да финализираме докладът. Аз а, няма да отнема много време но ще ви се спра накратко по съществото на работата, която осъществяваме. И това намира отражение в заглавията на трите панела, на трите дискусии, които са предвидени. Разбира се, ние винаги трябва да имаме предвид, че процеса на изготвянето на бюджета на Европейския съюз. С него най-добре е запозната заместник-председателят Георгиева, разбира се. Тя е винаги много спокойна, тя винаги вдъхва оптимизъм, за което и благодаря, това е много важно. Но това е един процес, който изисква единодушие. Ние установихме, че това, което изисква приемане с а, единодушие, не е нещо непременно невъзможно. А, държавите членки а, имат възможност да блокират, но не ги задължава да го направят. И ние вярваме, че ако дадем на институциите на общественото мнение достатъчно солидни аргументи, може би всички ще видят какви са предимствата от промяна в системата, а може би някои държави членки ще предложат едно решение, други ще предпочитат друго решение. Възможно е да се съчетаят в един политически пакет неща, които ще превърне вместо блокиране чрез единодушие приемането на представените решения като един пакет. Надявам се, че днешната конференция ще ни помогне да очертаем една ясна визия за бъдещето, където общите проблеми се решават заедно, без е, непременно да обременяват допълнително публичните финанси. Въпреки, че, както вече казах, е, в обществения дебат е, с а, много авторитетен министр на финансите на една от държавите членки. И аз не вярвам, че който и да е в тази зала, в която бяхме, но искам да кажа, господин председателю, сигурно и а, хората, които са в тази зала, биха могли разумно да кажат, а, че имат някаква а, конкретна идея какъв трябва да бъде размерът а, на европейския бюджет след 5, 10 или 15 години, тъй като това ще зависи от много неща. Така или иначе, това не е в нашия мандат да предлагаме по-различен размер на бюджета, а само да се отговори на очакванията, които вие очертахте, господин председателю, по отношение най-вече на прозрачността, на нерегресивността която е на лице, както и някои други не много приятни неща, по, който, по начина по който се формира и финансира европейския бюджет. Възможно е също чрез инструмента на бюджета да се разберат по-добре кои са положителните аспекти на европейската интеграция, които обикновено не се забелязват от гражданите, от а, фирмите, но когато бъдат изгубени, изведнъж се установява, че те са били толкова важни. Или пък когато има риск да бъдат загубени. Например, ползите а, за една страна да принадлежи към единия вътрешен пазар. Ние толкова много сме свикнали с това да бъдем част от единия пазар, че въпреки, че се специализираме в това да посочваме една или друга а, празнина или пък а, нещо, което ни не допада в единия пазар, ние забравяме да видим голямата полза от единия пазар. Тази полза обикновено не се отчита, когато се правят тънките сметки, свързани с а, нетните вноски. И често се игнорира в преговорите по бюджета за вноските в европейския бюджет, но малцина са тези, които могат да отрекат ползите за единия, от единия пазар за всички държави членки. И бих добавил, че някои считат, че кохезионните програми са създадени за да помогнат на държавите членки да участват в единия пазар. Проучванията показва, че ако това е било първоначалната цел, кохезионната политика се е развила а, и изпълнява повече от целите на Съюза, които не могат да бъдат сведени само до бюджетни трансфери. Но ако сте държава, която не членува в Европейския съюз като Норвегия, но очаква в единия пазар и в редица избрани политики, ще установите, че тази страна плаща конкретно повече от два пъти от това, което получава в замяна. И това ясно показва, че сигурно има много повече ползи от участието в единия пазар, отколкото това, което е видимо, измеримо от чисто бюджетна гледна точка. И аз не считам, че времето, което поема Норвегия да бъде част от единия пазар, се прави по романтични съображения, за да бъде по-близко до нези, които са в Централна Европа или по-близко до средиземноморските държави. Рискът да не сте част от единия пазар води до дълбоки размисли, дори до една голяма сега държавна членка, която допринесе интелектуално и политически за формирането на единния пазар и която започва да установява, че сега може да се окаже, че няма вече да бъде част от този единен пазар или поне няма да бъде член на единия пазар безплатно. Имам предвид е, последиците от Брекзит, ако случайно не сте разбрали коя държава членка имам предвид. И разбира се, Норвегия, поради този романтицизъм, който е много присъщ на страните, които имат студен климат, е решила да участва в единия пазар, но тя трябва също да приеме цялото законодателство, свързани с единия пазар, въпреки, че няма никакъв глас, когато се приемат тези регламенти. Въпросът за подобряване на информаността, за това какво имаме, какво нямаме, чрез а, конкретно симулиране на реакциите на унези, които не са помислили достатъчно задълбочено какво могат да загубят, трябва да ни накара да имаме предвид тези понятия и да ги прилагаме и когато формираме бюджета. Позволете ми да кажа в заключение нещо за сигурността. Аз тук не виждам какво може да се каже повече от това, което каза председателя Шулц. Ние сме убедени, че не всички отговори на предизвикателствата се намират в разходната част. Пренебрегва се като част от решението приходната част. Разбира се, има начини да се разделят, да се ам, създадат собствени приходоисточници, които са свързани с определен а, приоритет, а не просто да се е, финансира бюджета като самоцел. Това ще направи финансирането на Европейският съюз по-разбираемо за европейските граждани, ако не и, и по-приятно. Ние сме разгледали подобни ресурси на базата на политики, като финансова стабилност, борба срещу данъчното из... Е, е, неплащането на данни, както екологичните данъци, борбата срещу климатичните изменения, въглероден данък, също дял от таксите за горивата в държавите членки. Финансовия министр на Германия направи предложение. Списъкът съвсем не е пълен. Подобни нови приходоисточници няма да променят факта, че фискалната компетенция остава изключително на национално равнище. И това няма да са европейски данъци, както погрешно се твърди понякога. Те ще бъдат налагани на национално равнище, както преди беше за ДДС. Ние можем да решим или да предложим да се вземе решение част от а, тези а, приходи от данъци да се внасят в европейския бюджет като а, собствени приходоисточници. Така ще се намалят националните вноски, базиране на брутния национален доход. Ние с интерес ще изслушаме всеки, който желая да се изкаже, особено представителите на националните парламенти, които отново искам да приветствам най-сърдечно с добре дошли. Когато говорим за добавена стойност, убеден, убеден съм, че важна добавена стойност на настоящата конференция е, е че професор Андре Сепи, Сапи се съгласи да бъде модератор на тази конференция. Той е участвал в много разисквания за европейската интеграция и аз се спомням нещо много добре. Беше един неделя след обеден ден, когато той дойде в Европейската комисия, когато тогава, тогава аз бях неен член и с група колеги очерта пред нас как, как трябва да изглежда логично европейския бюджет в бъдеще. Така че няма никакво съмнение, че той има много богат опит, за да може да ни ръководи при обсъждането на днешните теми и съм изключително радостен, че той се съгласи да го направи. Благодаря ви много. May I already, sorry, may I already invite the... Uh... Ако ми позволите, нека да поканя вече нашите гости, които ще участват в първия панел. Заповядайте, заемете места тук.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 I may ask for your attention, please. Моля за вашето внимание. Нека да кажа първо няколко думи, така като увод. Ще започна с думи на благодарност към трите спонсориращи институции Европейския парламент, Европейската комисия, съвета и естествено председателят на групата на високо ниво. Благодаря за честа и привилегията да председателствам това заседание. Както председателят на Европейския парламент, така и председателят на групата на високо ниво очертаха очакванията от е, нашата дискусия. Ние всички заедно тук се захващаме с един труден въпрос. Труден, но и много заслужаващ си вниманието. Господин председателят на парламента припомни е, къде се намираме в Европа в момента, какви са предизвикателствата, каква е ролята на Европейския парламент, е, която той изпълнява и която би могъл вероятно да изпълнява и по-успешно за справяне с тези предизвикателства. От мен бе поискано да е, водя, да ръководя дискусията и ролята ми в края на краищата е посредни, на тази на посредник. Напълно споделям становището на господин председателя, че ние трябва да слушаме. Да изслушаме сега нашите експерти, да чуем какво имат да ни кажат и депутатите от националните парламенти, а и евродепутатите, които имат много голям интерес, особено депутатите от комисията по бюджети и приятелите на тази комисия. Нека да ви е, представя сега съвсем накратко правилата за нашата дискусия е, по време на днешното заседание след обед и утре сутринта. Три е, панела ще имам Заместник е, председателят на комисията ще се обърне с ключове реч към нас също. И накрая ще има панел, когато и трите институции и председателят на групата на високо ниво ще обобщят дискусията и ще ни дадат е, възможност да обсъдим и следващите ни е, стъпки. Във всеки от панелите участват четирима оратори е, по един и същи начин, двама от национални парламенти и двама от членовете на групата е, на високо ниво. Ще се изкажат първо депутатите от националните парламенти, след това ще изслушаме презентациите на членовете на работната група. Ще имате доста кратко време за изказване, само 5 минути. И в един момент е, ще започне да светва една лампичка, че ви изтича времето. След това ще дадем е, думата за обсъждане, ще дадем думата и на парламентаристите от националните парламенти и от Европарламента да задават въпроси имате е, картони е, на таблата пред вас. Ако имате желание да се изкажете, трябва да попълните този е, картон. Разбира се, винаги ще ви бъде дадена възможността да се изкажете. Само, може би, две минути ще имате възможност да се изкажете или да зададете кратък въпрос. В течение на дискусиите ще адаптираме графика. Нека да ви кажа също, че записваме дискусията. Всичко, което ще се каже в залата, освен, че ще се записва, се предава и по интернет в момента. Имайте предвид това. Както си е редно, в залата има и журналисти. А, така че графикът ни е много сбит, даже вече малко сме позакъсняли, но ще се опитаме да наваксаме. Сега, днес ще е, проведем два от панелите. Няма да има пауза между е, двата, имайте предвид. Т.е. те ще се проведат един след друг е, веднага без прекъсване между 4 и 5 часа ще има закуски вън от залата и топли напитки за тези, които евентуално искат да се ползват от тях. Нека да започнем сега с дискусиите по панел 1. Той се нарича Роля на европейския бюджет – Чухме изказването на председателя на групата на високо ниво, чухме изказването и на председателят на парламента. Е, те говориха е, за това, че мандата на групата е, разглежда главно приходната част на бюджета, но както всички много мъдро осъзнават, приходите и разходите трябва да бъдат обсъждани едновременно. Ако се опитваме да подобрим и приходната част, трябва да се търсят подобрения и в разходната част. Не можем да дискутираме също така разходите, без да знаем какви са приходите. Тоест, така, кокошката и яйцето се получава въпрос, който не можем да разделим. Трябва да обсъждаме двете неща едновременно. Затова започваме с дискусията за ролята за европейския бюджет. Втората, втория ни панел ще последва след това. Това са въпроси, които са в така, основата на нашата среща, а именно приходи и източниците. Първи изказващи се в първия панел ще бъдат депутати от националните парламенти и започваме с господин Мулдър. Той е, е, член на Камерата на представителите на Нидерландия, член на Комисията по европейски дела от 2010 година. След това ще дам думата на господин Джорджио Тонини, който е председател на Комисията по бюджет в Италианския сенат. Той е депутат е, и член на сената от 2001 година. След това ще дам думата на двама членове от групата на високо ниво. Първо Даниел Даяно. Той е професор по економика в Букурещ, но взема и много други е, постове, включително и е, министър на финансите. И накрая, съвсем не е най-маловажна по значение, госпожа Симоните, член на групата от, висок, от високо ниво, която е член на борда на Литовската банка, също е, бивш е, министър на финансите. Тоест, е, нашите гости са с изключителен опит и ние очакваме с нетърпение да чуем техните мъдри слова. Господин Мълдър, имате думата, вие сте пръв, имате 5 минути. Благодаря за организирането на конференцията и за това, че ми давате възможност да се изкажа. Много е, е удачно това, че сте поканили членове на парламента от всички страни, които имат отношение към определене на европейския бюджет. Първо трябва да се реши какви са целите, какво е удачно за Европейския съюз, какво той трябва да прави и какво не трябва да прави. Този въпрос е изключително актуален и е, отговорите ще бъдат много различни, но може би ще стигнем до съгласие по някой от тях. В момента в Европа има много евроскептицизъм и хората трябва да могат да виждат, че Европа може да решава големи трансгранични въпроси, които сами по себе си не могат да бъдат решени от отделните страни членки. Примерно въпроса с миграцията. Тук виждаме само началото. Ако вземем Африка, как расте населението там, как страдат от е, бедност тези страни, колко празни са хазните им. Естествено, хората искат да стигнат до Европа и ние трябва да се справим с този проблем. После, външните граници. Не може да има свободно придвижване в Европейския съюз, ако няма контрол над външните граници. Друга тема е сигурността. Свидетели бяхме на немалко терорист терористични атаки и трябва да се сътрудничим много тясно в това отношение, но това сътрудничество изисква и много пари. Разходите, ако мога да коментирам. Сегашните разходи поставя се въпроса а, те отговарят ли на бъдещите приоритети на Европейския съюз? Общата селско-стопанска политика отнема около 40% от европейския бюджет т.е. най-големия дял. Задава се въпроса, това не е ли прекалено много? Разумно ли се разходват средствата? Как можем да работим за способност и ефективност в тази област? Сега съществува системата за директна подкрепа на доходите, но в момента фермерите се опитват да разберат как да се добрат до максимален размер помощи. И ние трябва да насочваме средствата само в помощ на най-изоставащите райони. Иначе просто разпределяме пари навсякъде. Също така трябва да мислим къде могат да спестим пари, да се правят по-малко разходи. Европейските институции може да бъдат пример за това. Европейския парламент сега създава служба, собствена шофьорска служба и хората остават с впечатление, че твърде много пари се разходват. После, баланса. има така инстинкт за това да бъде балансиран бюджета, когато се вземат финансови решения. Но откъде идва този инстинкт? Част от отговора е липсата на ефективност и регулярност на разходите. Именно по тази причина хората остават с впечатление, че парите се хвърлят на вятъра и след това се създава евроскептицизъм и се говори за това каква е ползата от, бюджет, от даването на пари в Европейския съюз. Примерно, летищата, финансирани от Европейския съюз, не се използват максимално ефективно стотици и милиони е, евро разходени за места, където не кацат самолети. Много често се смята, че е, подобни дискусии са безплодни, но всеки път, когато стане дума е, за Европейския съюз, всеки задава въпроса защо парламента, примерно, заседава на две места, защо се ходи в Страсбург. Същото се отнася и за отчетността на разходите. Европейската сметна палата не дава положително одобрение на декларацията за достоверност. Аз съм либерал и не смятам, че трябва да има големи е, публични бюджети, нито на национално ниво, нито на международно. Затова смятам, че бюджета трябва да се намалява. Това е възможно. Един по-малък бюджет ще допренесе и за решаване на диалога за нетните вносители и нетните бенефициенти. Освен това, не считам, че трябва да се увеличава европейския бюджет, когато много страни имат голям публична задлъжнялост. Също така съм за това да е по-ясен бюджетния процес, да има фиксирани дати в него, а също и въпроса с плащанията с задна дата. Не може за нови разходи да се плаща с намаляване на предходни програми. Когато един бюджет е ограничен, трябва да се правят изходи, избор. Не може да се е, решава и да се извършва всичко. Сегашната система, както се коментира, е много сложна, политизирана и, и трудна. Много трудно е също така да се предвидят нещата, защото има проблеми с националните вноски в Нидерландия. Определено има антиевропейски настроения в това отношение данъчното облагане. Е, ние считаме, че е, това е монопол или суверенно право на националната държава. И моята партия не желая подобно суверенно право да е, бъде давано на Европейския съюз. Европейският данък няма да направи Европейския съюз по-популярен. И ако мога да обобщя, нека да кажа, трябва да има парите да се знае за какво се дават, да има бюджет на европейско ниво, който да работи за хората. Благодаря, господин Молдер. Мистер Тонини. Много ясно послание, господин Тонини. Грация, сеньор Presidente. Io penso che il principio... Благодаря, господин е, председател. Е, il divario tra le sue dimensioni според мен основният проблем в публичните разходи е а, е, какъв е размера на тези разходи и какви резултати се получават с тях. Европейския бюджет, ако го сравним с бюджета на страните членки, ще видим как се съотнася бюджета спрямо БВП. Още преди кризата от 2008 година Европейския съюз имаше много нисък економически растеж, много по-малък от този на щатите, но независимо от това Тоест, да кажа отново, економическия растеж е по-нисък от този на е, щатите, нивото на публични разходи са по-високи и поради тази причина се създават по-големи неравнопоставености между страните членки и вътре в страните членки. Също така се създава и бедност. Така че високото ниво на публични разходи в Европа не може да гарантира сигурността на гражданите, което е едно основно обществено благо. Тоест, има данни, които ясно показват, че публичните разходи на европейско ниво не дават добавена стойност. Това нещо, което коментираха и колегите преди мен. А това е в основата на всеки е, социален договор. По тази причина хората се чувстват неудовлетворени, смятат, че има пропаст между тях и европейските институции, е, че много се различават националните политики от европейските, че има нещо не наред с е, данъчното облагане. И не разбират е, тази много сложна структура на Европейския съюз. Изключително важно е да се помисли как може да се реформира системата. Европейския съюз и страните членки трябва да свършат това заедно. Затова е изключително важно да имаме представители на националните парламенти тук, защото в края на крещата ние работим с пари на нашите данакоплатци. Също е, имаме опит, че е много трудно да се преструктурират публичните разходи, особено като те отговарят за толкова голям дял от БВП. Не може да се увеличават разходите, трябва да има реална, реална реформа във всички е, страни на системата. Да се преосмислят и приходоисточниците, да се намалят и публичните разходи евентуално. Затова има и съпротива, затова и тези, които имат интереси от системата, нямат голямо желание да я реформират в случая с Европейския съюз се намесват естествено и националните интереси. Но ние имаме опита на парламентаристи и сме яс... наясно, че ако имаме ясна визия, средносрочен поглед към нещата, можем да постигнем нещо, можем да дадем време за пригаждане към реформата, да направим е, промени, които да увеличат предоставането на обществени блага. Така че е отлична възможността сега на европейско ниво, посредством работата на групата на високо ниво, водена от господин Монти, да излезем с един, едни предложения, средносрочни такива, за разглеждане на бюджета и в приходната, и в разходната му част приходите са свързани с а, общия проблем а, за европейския бюджет и в средносрочен план, ние трябва да визираме и изпълнение на бюджета на принципа на субсидиарност, защото той е изключително силно нарушен от въпроса за историческите разходи. Тоест Европейския съюз решава въпроси, които са от прерогативите на националните държави. А националните държави също така като че ли не успяват да се справят с тези огромни проблеми, които могат да се решават само на европейско ниво. Те също така обаче нямат и правомощия и ресурси да се справят с тези проблеми. Затова е необходимо да има средносрочна визия за публичните разходи на европейско ниво – на базата на принципа на субсидиарност. Да има и е, балансиране на държавните разходи и разходите на федерално ниво. В е, е, Съединените щати, примерно, съществува система 50 на 50. Европейския бюджет обаче всъщност е само 1% от е, брутния вътрешен е, приход. Така че е, така между тези две крайни стойности, бихме могли да намерим някаква златна среда. Един възможен начин е да се осмисли какъв е фискалният капацитет на еврозоната. Така, ще направим възможно скъпите политики на ЕЦП ЕЦБ да бъдат придружени от економически растеж и развитие на конкурентоспособността. Това става все по-важно в контекста на пакта за стабилност и растеж и фискалния договор. Защото тук се дава възможност да се търсят и съответни инвестиции за економически растеж. Благодаря, благодаря за вашите изказвания. Сега давам думата на господин Даниел Даяна, член на групата от високо ниво. Добър ден, дами и господа. Господин председател, първо да ви благодаря на всички, на комисията, на Европейския парламент, на съвета за тази възможност да, да, да, да участвам в тази група, която работи с е, нашия, под ръководство на нашия председател, един много мъдър, много е, умен мъж, е, господин Марио Монти, е, комисаря, пък и другите колеги. Ще продължа на английски. Не Искам да говоря баналности и да повтарям е, баналности, но от самото начало ще кажа, това е нещо, което не подлежи въобще на, на, на съмнение. Европейския съюз, колкото е критикуван, колкото и да е критикуван, особено отвъще, от, даже отвътре, всъщност е едно е, голямо световно постижение заради властта, която упражнява и за е, економическите си постижения. Не е изненадващо, не е очудващо, че толкова много в е, Европа е, все още се опитват да се присъединят към него. И мисля, че този момент ние недооценяваме достатъчно. Колко ценен за историята ни и за бъдещето всъщност е този съюз. Второ, поради Брексит много неща ще се променят, свързани с сигурността, с... те първо ще оценяваме колко... какво значение има за цяла Европа економиката очевидно еврозоната доминира. Не можем да си мислим за функционирането на е, европейския бюджет без да, е, да отчитаме е, еврозоната и финансовите та мощ на еврозоната и паричната мощ. Имаме наистина сериозна нужда от европейския бюджет. Мнозина го казаха. Е, председателя Шулц, е, председателя Монти наблегаха на това. Европейския бюджет трябва и ще продължи да предоставя е, европейски публични блага. Спомням си срещата с Ангела Меркел и президента Оланд и Марио Ренци в Италия когато госпожа канцлера каза съвсем ясно, че е, Италия и Испания трябва да се чувстват е, самотни, да са изоставени е, в защитата за крилата на своите граници. Защитата на границите е съвсем конкретен пример на европейско публично общо благо и то трябва да се финансира. И с цялото ми Е, споменах е, срещата, въпрос, конкретна среща, е, не, не стана дума за Гърция, защото ако не бъдат премахнати визите за турските граждани, може би ще се изправим пред проблем, който ще е ужасно сериозен за Гърция. И това са неща, на които европейски бюджет трябва да даде конкретни е, отговори. Госпожа комисаря Кристина Георгиева ще ви каже колко трудно е, беше да се набере фонда за Турция, да се подхрани фонда за Турция. Тол... и тук е иронията. Именно в момент, когато преживяваме такива трудни моменти, не само преди кризата с еврото, е, но да видим какво става е, около нас е, гражданска стагнация, слаб економически растеж, е, лоша демография. Това е, са проблемите не само в Европа, но и в САЩ. И ние нямаме съответните управленчески структури, за да се ги решаваме. Въпреки това трябва да финансираме европейския бюджет. И наистина, в тези две години аз се уча непрекъснато и трябва да ви кажа, че вашата позиция в Холандия, но и германската е, е така, е много вярна. Не трябва да мислим за финансиране, ако не е, е, държим под контрол разходите. Трябва да е, контролираме е, и е, да харчим разумно. И накрая. Е, ще кажа следното. Европейският бюджет трябва да се разглежда във връзка с националните бюджети. Може да се намери е, много синергия, ако се изразходват е, разумно националните бюджети и по-добре се е, разходва европейския бюджет. Тук можем да постигнем доста по-добри резултати. Надявам се горещо че най-добрите мозъци в Европейския съюз, отговорните депутати, отговорните национални депутати и гражданите ще намерят най-добрия начин да опазят това огромно достояние, това постижение на Европейския съюз, което е представил Европейския съюз и да, да направя така, че да не загубим тази мека власт, която притежава Съюза. Трябва да решаваме проблемите с миграцията, с тероризма, трябва да имаме по-добро е, разузнаване. Е, всички тези неща трябва да се финансират и Европейския съюз трябва да предостави тези е, публични услуги, е, които имат крещяща нужда от финансиране. Отново благодаря ви за е, вниманието. Наистина срещах се тук с няколко е, от е, бившите си колеги от Европейския парламент, е, което е чудесно. Благодаря ви много за вашето е, изявление. Сега да дам е, думата на госпожа Симони. Благодаря, господин председател, и аз благодаря за тази възможност да говоря е, в тази аудитория, защото според мен, ако искаме да постигнем нещо с европейския бюджет, е, от решаващо значение е да ангажираме в максимална степен националните парламенти, защото в крайна сметка голямата, големия въпрос, големия дебат се води не тук в Брюксел или Страсбург, но по домовете ни в нашите държави като е, бивш министр на финансите трябва да кажа, че много е, граждани въобще нямат представа за това как се е, изразходват техните пари и националните бюджети, какво получават е, те срещу това. Имаше направо парадоксално така данни, че хората смятат, че по-голяма част от бюджета отиват за административни цели, за заплатите на чиновниците в разни дирекции и така нататък и за отбрана което а, истината е точно обратната. Това са последните пера а, в дъното на, на, на списъка от а, пера в бюджета. Затова е важно да се знае как се формира и как се изразходва европейския бюджет. И тук сме изправени пред една, един сложен дебат, който се разгорещява още повече за вътрешно-политически цели европейския бюджет е много лесна мишена в това отношение защото хората не знаят нищо. Не виждам смисъл да се е, дискутира е, европейски или националните бюджети, защото е, става дума за една и съща концепция. Фин, това е финансов фон, подплата за амбициите и целите, които искате да постигнете но когато говорим за целите, които иска да постигне Европейския съюз, тук вече опираме до една е, така историческа тенденция да се набляга предимно на общата скопанска политика. На някои харесва това, на други не кохезионните политики. Е, отново има хора, които смятат, че е, това е пари на хвърли на вятъра. Аз съм от кохезионна страна, но не съм съгласна, разбира се, с това. Има много неща, които могат да се направят, за да са смислени и е, ефективни тези разходи и да доведат до добавена стойност. Но явяват се вече и нови предизвикателства, нови реалности, цифровизацията, е, интеграционната интеграция на интеграционните мрежи, енергийна, е, миграционните проблеми, тероризма, е, да не ги изброявам всички. И е, всички тези нови е, предизвикателства, нови заплахи, е, нови обстоятелства е, трябва да бъдат отчетени, ако Европейския съюз трябва да е, е фактор в света. Всички те трябва да се финансират. Естествено, е, понякога човек иска да изпълни дадена политика, но не разполага със съответните е, средства за целта но по-лошо е, когато това се случва на европейско равнище, защото в много области е, можем да е, имаме, да постигнем економика от мащаба, е, като ако, например, съответните страни трябва да прилагат дадена мярка или политика самостоятелност, в крайна сметка се окаже, че това е много по-скъпо, ще им коства много по-скъпо, отколкото ако се е, осъществява със съвместни усилия. Сега, като говорим за ролята на бюджета, е, това може да се разглежда от различни гледни точки. Ролята на бюджета за самия Европейски съюз, разбира се, това е финансовия та, та, та, предпоставка за изпълнение на е, различните програми и цели на Европейския съюз. Но ако погледнем назад, ще видим, че някои държави членки гледат на европейския бюджет като на, е, като на източник за предоставяне на обществени блага и ползи. Други ре, е, смятат, че това е, е неразумно прахосване на, на пари. Тук вече се намесва въпросът за е, дисбалансите и всичките Хилишета, които е, използваме, когато говорим за европейския бюджет. Тоест, съществува една е, сериозна нужда не само да се променят е, идеите, да се реформират идеите, но и, да, но, е, и е, начина по който тези реформи могат да бъдат представили пред гражданите за да няма така враждебност или недоверие по отношение на начин на формиране и изразходване на европейския бюджет или пък усещането, че в някои страни, че дават повече, отколкото получават. Понякога тези, е, тези е, сметки са твърде е, еднозна, едностранни, подвеждащи. И сега наближавам край на изказата се. Съществува и един паралелен проблем. Чуваме, че еврозоната също е, го, е, мисли за фискалните възможности на еврозоната, Тоест е, това е, така е, съвпадение, съвместимост на ролите между европейския бюджет за целия Европейски съюз и фискалния капацитет за еврозоната, това са също неща, които трябва да бъдат проследени и да се следи и те да са хармонизирани за благото на целия Европейски съюз и европейската економика. Благодаря. Благодаря на четиримата е, панелисти е, за е, не само за съдържанието на техните изказвания, но и за това, че се вместиха в предвиденото време. И така обхванахме доста широк терен, покрихме от темата, Чухме е, мненията на четирима различни е, участника. По някои въпроси имаше съвпадение на мнение, в други имаше раз, бо, разминаване, което е съвсем разбираемо. Сега ще дам възможност за първия въпрос. И е, може би не бе казано тук съвсем експлицитно. Ние знаем, че европейския бюджет е минимална, е, представлява минимална част от всички публични разходи в Европа. Близо 2% от всички публични разходи в Европа, е, само 2% е, минават през европейския бюджет. И председателят ясно каза в своите уводни думи, че дискусията за мандата на групата е, не се свежа до е, това дали 1% от е, БНД е, необходимо да остане в следващите 5 години или не, и този дебат също ще се води, но мисля, че това е за една, един процент зададен краткосрочен план. Е, тоест, е, дискусията трябва да е по-скоро на разходната страна. Как е, да бъде най-разумно, да бъдат най-разумни тези разходи на европейско равнище, каква е европейската стойност, добавена стойност към и кои са публичните блага, които се финансират от европейския бюджет дали е, е, е, това, че трябва да се види, е, че някои неща е по-разумно да се правят и финансират на европейско равнище. Колкото до международните общи въпроси, миграция и сигурността, тук всички са единодушни, че това са наистина крещящи примери за обществени на полза, обществени блага Това е, е същината на дискусията до тук и мисля, че това ще е, се е, проличи в дискусията, която следва. Сега да дам е, възможност за първи въпрос на господин Савари. Благодаря, господин председател. Аз председавам Националното събрание на Франция. Бих искал да задам въпрос, е, е който е отвъд техническите въпроси. Искам, а именно, е, как, е, е, как ще се използват всички маржове за маневриране, как ще се е, финансира фонда за младеща, фонда за сътрудничество с Турция по миграционните въпроси. Това са големите въпроси в съзнанието на, на французите в момента. Европа леко се оттласква от кризата от 2008, но бюджета, за който говорим, е общо собствен бюджет, т.е. каква е, е връзката между между правителствените е, мерки и е, според мен в, в и националните бюджети. Във Франция помислили сте си Как разглежда тези нови идеи като част от европейския бюджет? Е, и а, е, мисля, че трябва да разглеждаме и структурния а, е, въпрос, освен а, а, конюнктурния въпрос. Европейски бюджет а, макар и метода на неговото формиране е съвсем законен, е уязвим и така чувствителен към общите проблеми. Да вземем обща сокласка политика. Днес е, е, заделяме значителни средства за тази политика е, когато е, всичко върви добре, сезон е добър, е, субсидиите са нормални, когато конъюнктурата е лоша, се създава проблеми с субсидиите. Трябва наистина радикално да се промени подхода към селскостопанската политика. Всички, които искат да получат помощи, субсидии, идват е, и е, когато не им стигнат националните бюджети, се обръщат е, към Брюксел и искат средства от тук. с, би трябвало да можем да си представим трябва да си представим, че тук е необходима промяна в политиката и начина по който се ангажират средства за целта. Това е, е един е, проблем, който дискредитира европейския бюджет в момента и би трябвало да помислим по въпроса. Благодаря, господин е, Савери от Националното събрание на Франция. Е, следващия оратор е господин Балюарас от е, Гръцкия парламент. в е, крайна сметка един дебат, който обединява представители на националните парламенти за бъдещето на европейския бюджет е, се е, осъществи. Дами и господа, мисля, че не преувеличавам, ако кажа, че това е дискусия за бъдещето на Европа. Смятате ли, че бъдещето на Европа трябва да се моделира от 28 е, е, главни счетоводителя или е, счетоводителите на някои страни само? Тук говоря за счетоводители, финансисти, които е, си играят, е, смятат, че това е детска игра и в крайна сметка е, това води до губещи, е, които е, обикновено са най-уязвимите, най-слабите. Мисля, че това е економически и социален проблем, не, не е само счетоводен въпрос. Тук говорим за принципите на, на конвергенция, сближаване, борба с неравенството, справедлив растеж. Мисля, че само си приказваме, а, не е, изпълняваме, не прилагаме тези принципи. А, съкрещаваме средствата за образование, заетост, е, култура, е, така призовава съвета. Ако продължим по тази линия, как ще се борим с бедността? Притеснява ли ни проблема с бедността или не? И как ще помогнем на страните, които е, поемат вълни, вълна след вълна от отчаяни беженци? Европейския съюз е, е, още не е излязъл от економическата криза, за разлика от САЩ където кризата започна в, е, същия момент. Така че как ще тласнем економическия растеж, особено в страните, които са засегнати най-тежко от кризата. И последното. Как ще е, използваме новите финансови инструменти от счетоводна гледна точка ли ще гледаме на тях или от социална. Тук нещата не се свеждат само до счетоводство, а и до пазителите на, на договора. Германия има 8% излишък в ББП, което е в нарушение на договора. Какво ще кажете за това? Мисля, че лошото те първа предстои и трябва да, да внимаваме, защото се боя, че ще има още повече, ще има и други напускания на Съюза. Благодаря ви за бележките. Е, нека е, да. Е, сега да дам думата на член на Европейския парламент, госпожа Изабел Тома. Добър ден! Искам най-напред да благодаря на председателя Монти, който ни събра и има тук толкова много представители на групата на високо равнище. Тази среща беше необходима. Не ме... Ние искаме да устояваме европейския бюджет. А, Политиката на сближаване беше поставена под въпрос и искам да припомня, Европа има огромна нужда от инвестиции. Ако включим екофинансирането, имаме 8 милиарда инвестиции, което не е толкова малко, като се има предвид периода, който преживяване. Регионите в Европейския съюз и това е наложително условие на нашия общ проект, те трябва да имат също думата. Нещо, което не е чисто френско, че е необходимо да държите е, изкъсва нещата. Ние имаме един смешно малък бюджет, нямаме нужните средства. Можем ли така да се справим с новите приоритети, с новите разходи, които предстоят в областта на сигурността, инвестициите, заетостта сред младите хора, гарантирането на границите, предизвикателствата с климатичните изменения, ние нямаме достатъчно средства в бюджета, затова има непрекъснато съкръщаване на приоритетите. И не говоря само за сълскостопанската политика. Разбира се, като французойка аз имам интерес в тази област, но са необходими някои промени. Важно е също да се отчита и нуждата от продоволствена автономност, не само от енергийна автономност. Разбира се, не можем да разрешим всички проблеми. Искам за това да поставя набързо три въпроса. Първо, въпроса за прозрачността. Той за мен е изключително важен, беше спомената. споменат. Но държавите членки отговарят за това, че не водят прозрачни преговори, а по-скоро тайни преговори, и те приемат нещо, което е, има след това стотици изменения. Ние не можем да продължаваме да бъркаме в националните бюджети, които и без друго са доста изтощени. Трябва да намерим собствени приходоисточници. Според мен също всички заедно трябва да отчитаме кризата, която преживяваме и огромните предизвикателства, които трябва да решаваме честно, без боязън, без да се отказваме от общия ни проект и равенството, равнопоставеността на всички региони и страни, които в голяма степен зависят също от финансирането. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Гигане от Латвийския парламент. Благодаря много, господин председателю. Искам да коментирам коми... кохезионната политика. Високо ценя факта, че някои от участниците в панела споменаха, че тази политика е изключително важна, изключително важно обществено благо, създадено от европейския бюджет. нези, които са скептични за това обществено благо, искам да припомня моята страна, например, която е, се ползва от кохезионната политика през последните 12 години, откакто членувам в Европейския съюз, трансформирахме страната си от бивша съветска социалистическа държава в съвременна западна държава с развита инфраструктура. Кохезионната политика позволи на регионите, на малките селища да се развият. Затова считам, че това е изключително важно обществено благо, финансирано от Европейския бюджет. Относно приятели на кохезионната политика, както спомена господин Шулц, всички те знаят, че средствата ще се изчерпат на някакъв етап и съвсем навременно е да обсъдим какво ще правим е, и как да го направим по устойчив начин и предсказуем начин. Вече изготвяме график за намаляването на трансферите за инвестири, инвестиции в инфраструктура в страните, които се възползваха от тях в голяма степен. Съгласна съм с онези от панела, които казаха, че има все повече искания от Европейският съвет, включването на нови сфери на политиката, където Европейския съюз трябва да играе по-съществена роля. Ние все повече искаме от госпожа Могерини да води една по-активна външна политика, ние искаме добра миграционна политика на равнище Европейски съюз, искаме да се борим срещу тероризма, да участваме и при решаването на други проблеми, но трябва да има предвид, че европейския бюджет е твърде малък, за да ни позволи да направим всичко това. Затова трябва да потърсим собствени приходоисточници. Благодаря ви. Искам да припомня че регламентът е изказване в рамките на две минути, тъй като има доста дълъг списък на желаящи да се изкажат и искам да остане малко време всеки от участниците в този панел да може да отговори и да каже няколко заключителни думи. Следващият оратор е Пауло Гуерери от Италианския сенат. Благодаря ви много. Мисля, че до сега всички участници в панела са съгласни, че е необходима реформа на европейския бюджет. Една от основните причини е, че е твърде статичен този бюджет. Финансираме все още политики, които бяха важни преди десетилетия, но няма сериозна оценка в това отношение и не се отчита принципа на субсидиарност и принципа на европейска добавена стойност. Преди това, това е видно, че има нужда от реформа, особено като се има предвид, че Европа изпитва до, доста кризи. Европейците се нуждаят от достойни работни места, което изисква инвестиции в иновации, модернизация. Освен това, трябва финансиране за осигуряване на а, границите ни, за да се гарантира сигурността на гражданите ни. Както каза господин Монти, това са обществени блага и европейският бюджет трябва да участва активно за справяне с тези предизвикателства. Необходима е реформа, това е очевадно, но има и предизвикателства, свързан с деликатния баланс между националните интереси, отразени в бюджета. Ние трябва да имаме предвид, е, че реформата на бюджета е нещо е, като пазъл, който трябва да се е, нареди. И основната ни грижа трябва да бъде създаването на един гъвкав съвременен бюджет, тясно свързан с общите ни стратегически приоритети. Но основният въпрос е каква да бъде функцията на този бюджет, какви да бъдат целите. В зависимост от това как се отговаря на този въпрос, ще получите различни отговори за останалото, а по-скоро как ще стане финансирането. Въпросът ми към паналистите е, не считате ли, че различните функции изискват различни типове от бюджетни и финансови ресурси на Съюза? Това се отнася и за приходната, и за разходната част, е, и те трябва да се разглеждат съвместно при всички подобни разговори. Благодаря ви. Следващият оратор е от Европейският парламент, госпожа Гардия Забал. Благодаря ви много. Аз съм изцяло съгласна с е, това, което каза колегата от Латвия. Ако се обърнете към страните, които са част от кохезионната политика, ще видите какви са ползите от кохезионната политика. Но ако попитате страните, които не са кохезионни страни, които не са се възползвали пряко от тази политика, ще получите по-различен отговор, въпреки че фирмите в тези страни са се възползвали пряко от тази политика. Така че кохезионната политика е била нещо полезно за всички 28 държави членки и това трябва да се подчертае в дебата. Ние не можем да продължим да изграждаме Европа с 1% брутен национален доход, внасен в европейския бюджет. Мисля, че ние правим чудеса с това, с което разполагаме. Не можем да имаме качествена храна, безопасност на продоволствията, не можем да се справим с климатичните промени, не можем да инвестираме в инфраструктурата. Ние искаме да инвестираме в развитието, в а, преодоляване на младежката безработица. Ние искаме да предоставим помощ за развитие, искаме да приемаме беженци, искаме да имаме обща политика за сигурност и отбрана. един, дори процент може да направи а, много. Но най-несправедливо е следното. Как може да се очаква Европейският съюз а, да бъде съвършен а, без а, да се препъне от нас не, се изисква да не правим никакви грешки по никакви програми. Не се допускат никакви грешки, защото изглежда, че държавите членки сякаш са безгрешни. Това мисля, че е лицемерно. Как можем да очакваме Европейския съюз да бъде съвършен, след като нямаме същото очакване от националните ни правителства? Господин Уеслунд от шведския парламент има думата. Благодаря ви. Ние сме наясно, че имаме Лисабонския договор. Той посочва какви са нашите отговорности и трябва а, да се има предвид, че това, на което сме свидетели, е резултат от договорите. В шведският парламент а, се разглежда въпроса за приходната и разходната част, особено средствата свързани с справяне с миграцията, сигурността на границите, борбата срещу безработицата. Трябва да се водят подобни разговори. Парламентът има позиция и заявява, европейските а, правителства трябва да изразходват повече средства, трябва да имат а, а, влияние върху европейския бюджет, за да се постигне демократично равновесие в Европейския съюз, иначе това ще е невъзможно. Ние всички а, отговаряме за това, което правим. Трябва по същество да се обсъждат всички тези въпроси. и трябва да разполагаме със средства, за да можем да реализираме необходимите разходи. Трябва също да е ясно как се финансира бюджета. Аз приветствам провеждането на този дебат, тъй като могат да се очертаят приоритетите, кои са приоритетните сфери, как може да изготвим един бъдещ бюджет за Европейския съюз, да видим какво е разумно, какво не. Всички заинтересовани страни могат да кажат какво може да се финансира, какво не. Необходимо е да се намери решение, независимо колко болезнен е този процес. Това го дължим на нашите избиратели. Господин Диас е следващият оратор. Добър ден! Ще мина на португалски. Ролята на европейският бюджет трябва да се разглежда предвид на целите, които сме си поставили. Гражданите очакват от Европейския съюз да работят за гарантиране развитието и сигурността на държавите членки, но бюджетът страда от липса на достатъчно ресурси, също е засегнат от някои решения, които се вземат на европейско равнище. Образът на Европейския съюз е такъв, че не е в, сякаш не е в състояние да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен. Трябва да е ясно, бюджетът на Европейския съюз е недостатъчен, за да се справим с предизвикателствата, които трябва да решаваме, тези свързани с Шенген, с миграционната политика, с защитата на границите, с а, участие в международната политика, също а, териториалното а, сближаване. Искам ясно да заявя, че дебатът за собствените приходоисточници не трябва да е дебат, който непрекъснато да се отлага, без да се прави стъпка напред от страна на Европейския съюз. Политиката на националистите подменя европейската политика и това е така, защото ние е, сме в състояние да управляваме процеса и да постигаме напредък. Господин Донано има думата от Европейския парламент. Благодаря ви. Радвам се, че Европейският парламент е, най-сетне може да говори за приходи. Европейският парламент е, е достигнал лимита. Не може да гласува приходната част, гласува само разходната част. Разбира се, а, с благословното виждане на комисията и понякога без него. Всичко това ни кара да се замислим за демократичната легитимност. Само 1% се внасят за постигане на целите на Съюза, за кохезионната политика, за политиката за добросъседски отношения. За да може Европа да взема заеми, трябва да има капацитет да връщат тези заеми. собствени предоисточници биха а, дали възможност на Европейския парламент а, да спечели отново доверието на гражданите. Следващият оратор госпожа Кита от Португалския парламент. Добър ден на всички! Не бива да забравяме, че многогодишната финансова рамка 2014-2020 беше намалена, което се оказа вредно за кохезионната политика и за други политики политики. Наличните средства за кохезионната политика непрекъснато се намаляват в полза на онего, които подкрепят капитализма. Забравя се за солидарността. Не се говори за Европейския съюз на работещите, на гражданите, а, а за Европейския съюз, който ги поставя в положение на слаби. Ние говорим за собствени приходоисточници и трябва да имаме предвид за брутните приходи, но това трябва да става по прозрачен начин. Трябва а, да се направи преразглеждане на многодишната финансова рамка, за да може Европейския съюз да, да играе преразпределителна роля, като а, подкрепя а, продуктивни а, сектори трябва на не бива да се допуска увеличаването на доверителните фондове, които са извън на бюджета и са по-слабо контролируеми. Създава се една а, Европа като а, крепост, което не е пътят, който трябва да следваме за бъдеще господин Манка от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Това, което първо трябва да осъзнаем е, че ако хората считат, че европейският бюджет е безсмислен, те няма да се съгласят да отделят повече пари за него. 94% от европейският бюджет се връща обратно в страните членки. Огромна сума, само 6% се отделят за Сметната палата, съвета, омбудсмана. Това са дребни трухи. Стана дума тук за двете седалища на Европейския парламент. В края на грещата в основополагащите договори на Европейския съюз са застъпени тези принципи и само ръководителите на националните държави могат да ги променят. Ако искаме това да стане, трябва да ги убедим. Само те са тези, които могат да го направят. Европейския парламент има становище по този въпрос, но никой не го чува. Европейския бюджет е бюджет за инвестиции. Имаме Европейски фонд за стратегически инвестиции 16 милиарда евро. И те се очаква да акумулират 3014 милиарда инвестиции от частния сектор, допълнителни инвестиции – огромна финансова инжекция от тези е, средства отиват към малките и средни предприятия. Качеството на европейския бюджет, е, ставката на грешка, тя е под 4%. В такъв смисъл на планетата няма много е, държавни бюджети, чиято грешка да е под 4%. Можем да искаме и повече, но това, което имаме, не е лошо. Трябва да има една обща стратегия между парламента, съвета и комисията. И тази стратегия е за развиване на работни места и економически растеж до 2020. Проблемът е, че страните членки не си изпълняват политическите ангажименти – с това трябва да се приключи. Затова е необходима нова система, която да може да влива и други ресурси в европейския бюджет, без да създава бреме за страните членки. Накрая последно изявление или въпрос ще направи господин Родоес от Националния парламент на Португалия. Благодаря, господин председател. Много предизвикателства имат времената сега и затова трябва да се действа енергично, не само на ниво Европейския съюз, но и от страна на държавите членки. За мен е, на преден план в политиките трябва да излезе необходимостта за повече координиране на секторните политики. И то става дума за много широк кръг от политики. Сигурност, миграция и когато обсъждаме бюджета, не е непременно необходимо да търсиме разширяването му, за да бъде по-силен този бюджет, трябва да има повече координиране. Ние трябва да даваме резултати от политиките, по които вече сме се договорили, които действат, е, за да има конкретни измерения на тези политики. Пълното изпълнение на Банковия съюз, например – е, пълното е, довършването на енергийния съюз. Тоест да се свежда до конкретика, да се изпълнява всичко вече предвидено в договорените политики. И накрая, с... на едно мнение сме. Огромни са ползите от Европейския съюз. Много региони, не само в Европа, но и в света като цяло. И ние трябва да помогнем в тези толкова трудни времена на европейския проект да върви напред. Благодаря. Сега е време да се върнем обратно към нас, нашите гости. Имаме 10 минути, за да приключим с тази част от нашия дебат. За това призовавам всеки от нашите оратори да излезе с няколко минути заключителни слова. Започвам в обратен ред спрямо изказалите се от начало. Заповядайте. Благодаря. Много интересна, много вдъхновяваща а, обмяна на дискусии. Някои от тях мнение, бяха просто мнения, други въпроси, пло, така, храна за размисъл. В настоящата рамка, според мен, съществуват много добри неща от изпълнението на предвидените дейности. Има, разбира се, и какво да се направи по-добре. Не можем да кажем, че летищата се намират в голо поле, вече нещата се променят. Разбира се, има какво да се направи. Има как да се търси повече ефективност в използването на средството, но не можем да си загърбваме факта, че има нови реалности, нови предизвикателства, които е по-добре да бъдат решавани заедно, а не по-единично. И затова Европейския съюз, е, бюджет, извинете, трябва да бъде така направен, че е, да не създава и неравнопоставеност в данъчното облагане на ниво страни членки. Има страни, които не са готови да предприемат реформи, да искат допълнително данъчно облагане, но има и какво да се постигне с реформи, независимо от това какво е отношението на страните по отношение на тяхното благосъстояние. Нещо много важно според мен. Тук стана дума, че е необходимо, са необходими реформи, за да не даваме храна на популистите. Реформите, това как те са замислени е от изключително значение, защото в противен случай действително те могат да налеят вода в мелницата на популистите примерно прякото данъчно облагане с европейски данък. Това съвсем не е лесно. Може да се породят много спекулации, манипулации и неприятни тълкувания. Така че трябва добре да помислим. Добре да обмислим как да представим и тези послания на нашите граждани, за да могат те да застанат зад реформите и да разберат, че те са за добро. Господин Даяно, нека да кажа следното. А, европейския бюджет не е Господ, който слиза от небето и решава всичко. Той не може да реши всичко проблеми на еврозоната. Това за мен е очевидно. Тук не става дума за бюджет, който е съпътстван от интелигентни национални економически политики. Европейския бюджет не може да възстанови економическия растеж. Нека да не се заблуждаваме. Той си има своите ползи. Обаче. После. А, така, иронично е, че в един момент, когато се създават толкова много нови спешни моменти, когато има нужда от европейски бюджет, се увеличава и нежеланието на националните правителства да отпуснат средствата. И, иронично е така, но и е, е предмет на противоречие, което трябва да бъде решено. Кохезионните фондове определено те предоставят обществени блага но степента на разнообразие в Европейския съюз е замайваща. Разлики в страните членки, но и между страните членки. Ако не отчитаме това, просто се заблуждаваме. После, новите приоритети. Предложението на министър на Германия Шойбле е напълно разумно. Понякога се налага да има изключения и това трябва да се приеме. Примерно, международната помощ е, за Африка. Тук не става дума за десетки милиони. Може в края на кращата да се окажем, че отпускаме стотици милиони, милиарди дори трагедията с бежанците в момента е един малък епизод в една история, която ще се развие драматично, ако не обръщаме внимание какво се случва. И за това трябва да се мисли за съотношението европейски национален бюджет. сега едно лично мнение. Е, Гърция, според мен, имаше нужда от това преструктуриране. Добре. Господин Тонини. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. В момента е, европейската игра не е с резултат, е, който се изравнява на нула резултата може да се окаже отрицателен, защото става дума за 550 милиона европейски граждани, които е, виждат, че е, въпросите не могат да се решат на европейско ниво, защото няма ресурси и власт, не могат да се решат и на национално ниво. Така че е много сложно да се постигне реформа и тя да бъде представена на гражданите. Колкото повече ангажираме националните парламенти в подобна реформа, така както правим днес след обед, толкова по-големи са шансовете ни за успех. Благодаря. И нашия последен оратор – господин Мулдер. С удоволствие споделям мненията си тук с уважаемите депутати. Разбира се, ясно кои са приоритетите. Миграция, климат, контрол на границите. Това, тези въпроси трябва да бъдат решавани наред с нашите ежедневни задачи. И е, не можем да е, правиме избор, но пък и не може да искаме да се занимаваме непрекъснато с все повече неща. В е, моят парламент, нека да кажа честно, има политически групи, които ще се радват да видят срива на Европейския съюз. Те искат да му навредят. Аз се опитвам да им противостоя. А тук виждам а, хора, които смятат, че Европейския съюз е решение за всеки проблем. Но това също подхранва скептицизма. Надявам се комисията Монти да отчете и това. Председателят благодаря. Благодаря. Считам, че много богата беше дискусията. Не мисля, че оставихме нещо важно необсъдено. Във всички случаи имаме сходни мнения по някои въпроси, по други мненията ни се разхождат, но това е нормално. Много полезно беше действително когато се свика тази конференция, да има представители и на националните, и на Европейския парламент, и на работната група на високо ниво. Защото е, така се чуват е, различните гласове и на Европейския парламент, и на националните столици. И това е съвсем очаквано. Също така е, разбираме е, защо господин Монти бе избран за председател на работната група на високо ниво. Много трудна, много важна, изключително сложна задача ви бе поверена и е, Разбира се, проблема има възможни решения. Очакваме с нетърпение докладам. Проблемът далеч не е прост за разрешаване, но не чух от никого тук е, мнението, че не е важно да се решава този проблем. Европа има нужда от бюджет, той е малък, трябва да се обсъжда как да бъде разходен, как е, да се изпълняват политиките, но никой в момента не, и в нашето време не поставя под въпрос – възможността на европейския бюджет и възможността да изпълняваме това, което очакват от нас гражданите. Става дума за един бюджет, за това, което Европа може и трябва да постигне. Благодаря на всички наши гости за отличните им изказвания и за изказванията от залата. И сега каня останалите наши четирима гости да дойдат тук. Обръщам ви внимание отново, че няма да прекъсваме между двете, двата панела. Продължаваме веднага с втория. If I can ask the, the panelists. Thank you. Моля ораторите да вземат местата си. We are okay. May, may I ask you to take back your seats so we can start? Ако обичате, заемете местата си, за да започнем с втория панел. Той е посветен а, на темата нови източници на приходи въпросително. Какво дава резултат и какво трябва да бъде променено. Сега вече стигаме до съществото на задачата на групата на високо ниво. Отново четирима са нашите панелисти, двама от национален парламент и двама от, групата, от работната група на високо ниво. Първо ще дам думата на господин Андерсон, член на парламентарната комисия по финанси от шведския парламент. Той е депутат от 2010 година, ако не се лъжа. След това думата ще вземе господин Йоаким Пос, член на е, Комисията за европейски въпроси на немския Бунденстаг, парламентарист от 1998 година. И а, след това двамата членове на групата на високо ниво, които ще говорят пред нас, са господин Калфин. Той има богат опит, парламентарист в своята страна, е евродепутат, министър и заместник министър-председател. И накрая съвсем не най-маловажния, ще получи думата господин Гивер Хоштаб. И той е бил член на Националния парламент, евродепутат и министър-председател на Белгия. Давам думата сега на господин Андерсон за 5 минути. Благодаря. Много се радвам, че давате възможност да се изкажа пред вас. Днес ще говоря на родния си език шведски. Сен till oss när vi fick den här inbjudan. Jag tycker att den har varit много интересен е, доклада. Той отразява цялата сложност на бюджета и всички предизвикателства, с които се сблъскваме. Много е, неща се случиха, откакто бе изпратена поканата ни за участие в тази среща, но е, актуалността на темата в никакъв случай не е намаля, напротив. Искам да подчертая факта, че сме много разочаровани от резултата на референдума в Обединеното кралство. И е, трябва да си зададем въпроса защо се получи този резултат. Тук се поставя и въпроса за легитимността на европейския проект в очите на обикновения европейски граждани. Много е, често, аз съм от Швеция, много често е, се смята, че ние също блокираме, че все сме против, че сме прекалени песимисти. Но аз искам да ви кажа, че всъщност нещата са точно противоположните. Като цяло, ние е, подкрепяме Европейския съюз и работата на европейско ниво. Това е общото мнение на шведските граждани. Ние сме за това да има четири, тези четири основни свободи и нашата страна също се възползва в много голяма степен от взаимоотношенията си с Европейския съюз. Има, разбира се, и е, негативни аспекти, които се обсъждат, но европейския проект си има и своите големи достижения. Първо, мира, опазването на мира. Не трябва да забравяме също какво се случи напоследък. Всичко, което можахме да направим съвместно в работата си за преодоляване на кризите, управляване на економическата криза. Сега се на, намираме и в така, етапа на политическа криза в Европа. И се създава един потенциал, който нараства за евроскептицизъм. Същото се наблюдава и в Швеция. Но общата позиция на Швеция не се е променила и не смятам, че ще се промени в близкото бъдеще. Каква е тя като цяло? Има е, съгласие сред е, всички политически е, партии в нашата страна – че не искаме да се разделяме с суверените си права в фискалната област. Така че е, дискусии по този въпрос биха били проблематични. Още нещо. Абсолютно е необходимо да подчертаем тук, и това е моето лично убеждение, че е необходимо да стимулираме економическия растеж, за да подхранваме европейския бюджет. Това е единствения път. Също така е необходимо да отделяме и време, и енергии за стимули за економически растеж. Трябва да започнем с приходната част, да мислиме как да се разпределят те за растеж. Освен това да видим и а, какви са нуждите на гражданите, да продължим с развитието на общия пазар, да улесняваме в дейността им предприятията, да премахваме всички бюрократични трудности. Трябва да има много динамична економическа среда, да налагаме всички економически принципи, в които вярваме. Ако всички застанем зад усилията си за економически растеж, ще постигнем резултати. Трябва да се борим и с протекционизма. Какво може да бъде от полза за всички в, в, в економическото развитие? Това са въпроси, на които трябва да отговорим. Благодаря. Ние трябва за възможността да се изкажа. Ние трябва да бъдем конструктивни. Европа сама по себе си е изключително важна и аз съм убеден, че динамиката в економиката е ключов е, фактор. Той трябва да бъде подкрепен, за да можем да помогнем на гражданите си да се възползват от достижението на Европа, включително и свободите, които тя носи. Развитие на конкурентоспособността е много важна. Също така конструктивен е, дебат за преодоляване на евроскептицизма за да се изгради отново легитимността на Европейския съюз. Скептицизмът е, е заплаха. Е, има и много други е, заплахи, които тежат над Европейския съюз. За това трябва да се опитаме да решим именно тези проблеми. И отново Нямам достатъчно време да коментирам в подробности. Това са основните ми виждания. Не мога да вляза в подробности по различните предложения, но мога да кажа, че темата е изключително сложна. Благодаря ви за думата. Благодаря. Сега давам думата на господин Пос. Уважаеми колеги, Европейския съюз се намира в дефанзивна отбранителна позиция. Това стана ясно от преждеговорившите и това прави още по-сложна нашата задача. От друга страна, е ясно, че е, задачите, броя на задачи, които не можем да решим в национален план, е, се увеличава. Същевременно финансирането на Европейския съюз страда от комбинацията економическа слабост, засилване на политическия натиск и е, броя на политическите проблеми и също времено липсата на солидарност при решаване на тези проблеми между държавите членки. Например, решаване на проблема с беженците или премахване на, на специфичните е, правила е, за данъчно облагане. Имам предвид Бенелюкс това означава, че Европейския е, съюз трябва да, да, да потърси нов а, е, а, е, прак на, на, на постига нов прак на, на приходите. Това а, много трудно е да си представим, скъпи колеги, в, е, при сегашната политическа обстановка, особено и предвид е, е, нарастващите политически и националистични тенденции, това се отнася и до моята страна Германия, да се води такава диференцирана дискусия по, а, и, и да има смисъл от такава дискусия за засилване на приходите. Ето защо е, пледирам да се ограничим а, до неща, които могат да изпълним без промяна в договора, които обаче имат, а, могат да засилят доверието в Европейския съюз. Конкретно а, три неща са постижими в това отношение. С Брекзит а, на Великобритания и възможното излизане на страната а, отпада британския рабат, пък и рабатите като такива това ще е, доведе, е, премахването на този абат ще доведе до по-голяма прозрачност. Е, значи, това не е окончателно все още, но е един от начините. Второ, да има ограничени срочни рабати за е, отделни държави членки по отношение на, на ДДС. Е, Холандия, е, Швеция, е, Австрия, е, Германия. Е, с страни, което трябва да бъдат визирани в това отношение. Трябва да се откажат от е, рабат е, тези страни. И накрая когато говорим за традиционните е, собствени средства, ако е, паднем от 20 на 10%, трябва да паднем от 20 на 10%, е, това е мислимо. Допълнително европейски данък. Трябва да имаме по-силен консенсус за бъдещето на Европейския съюз. И ако ако попаднем в ситуация, когато, е, когато е, се наложи това, е, аз бих разбрал възможността от обединяване около някакъв европейски данък, тогава мисля, че това такъв един данък ще се отрази върху е, все по... Е, ще е, попречи на конкурентоспособността на Европейски съюз и ще бъде спънка за европейската економика. Не можем изведнъж да, да да си затворим очите пред факта, че ни трябват повече инструменти, за да се борим с предизвикателствата пред нас. Един фирмен данък ще засегне тези, които точно се ползват от благата на Европейския съюз. Преговорите за консолидиране на общата данъчна основа е, е, води до доста да, чувствителни политически въпроси. Данъка за финансовите транзакции е, също. Е, аз съжалявам, но моята партия, е, социал-демократическата е, партия в Германия, е, се ангажира на всички нива за въвеждането такъв данък. Е, и е, е, само 10 държави членки, които нямат общ е, е, източник е, е, при е, ходоисточник, е, трябва да видим каква, е, каква е, пречка е, поставя това на пътя ни. Тук е, това, е, според мен, наистина ще слага пред колелото на бизнеса нови, е, ясно е, че имаме нужда от нови приходоисточници. Е, в научните среди се обсъждат възможностите, но тук става дума, нещата опират до политическа воля. Ако трябва е, да има полза от тази сбирка като нашите трябва да, да се засили и стимулира политическата воля. В противен случай нищо няма да постигнем. Благодаря за вниманието. Thank you. Uh, thank you very much for uh, uh, answering благодаря за това, че отговорихте на някои от въпросите. Всъщност, вие навлязахте в същината на, на въпроса и на дебата а именно нуждата от нови е, приходоисточници, истински такива. Може би ще трябва Сега ще се обърна към двамата представители на групата на високо равнище. Отляво, господин Калфин, имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще започна с това, което професор Сапир току-що каза. Трябва да разграничаваме истинските собствени ресурси и собствени ресурси. Фактът е, че кога при създаването на Европейския съюз е, се очакваше той да се финансира от собствените приходи в бюджета. Постъпление от е, налози, данъци и така нататък, които бяха въведени от своето създаване на Европейския съюз. В края на 80-те и началото на 90-те години бе въведен нов е, е, приходоисточник. Това бяха вноските от националните бюджети той трябваше само да е допълващ, но вече представлява 80% от финансирането на еврейския бюджет. Тоест, всяко евро, изразходено в еврейския бюджет, 80 е, цента от него са, идват от националните парламенти, за да може да се провеждат съответните политики. Това неизбежно създава е, спорове, е, провокира спорове на национално равнище и съвсем основателно. Тук въпросът е дали да търсим нови е, източници за увеличаване на бюджета. Аз бих поставил въпроса по друг начин да, е, не трябва ли да мислим, че европейския бюджет трябва да е по-автономен, да получава повече е, приходи и да е, по-малко е, вноски, с по-малко вноски от националните бюджети. Това ще е, освободи националните бюджети в известен смисъл. Следващ, след, втория мит, който трябва да бъде разрушен, това не е прехвърляне на фискални правомощия към европейските институции. За всяко евро похарчено на европейско равнище имаме поне 4 е, единодушни решения, взети от държавите членки. Какво ще се случи, ако сведем тези четири решения до едно или две? Отново ни трябва единодушието на всяка държава, на всяка държава членка за харченето на е, всяко евро от европейския бюджет. Но трябва ли да се провежда тази процедура е, четири пъти? Веднъж поставяме общ таван на това, което ще се харчи, след това е, поставяме това в рамките на годишната финансова рамка, след това трети път, когато годишния бюджет се приема и четвърти път, когато, ако евентуално поради е, по-малко е, разходи в предходната година, Европейската комисия ще трябва да е, плаща повече сметки в повече фактури в следващата година. Това са четирите решения, които се вземат с единодушие за всяко отделно похарчено евро. И ако е, облегчим това бреме и създаваме по-малко проблеми на националните парламенти, това не означава, че намаляваме контрола на парламента и правителствата върху европейския бюджет. Така че тези митове трябва да бъдат изчистени. Тук не говорим за европейски данък, говорим за национални решения за предоставяне на е, по-преки е, ресурси, внасяне на по-преки ресурси в е, европейския бюджет. И това е за сметка на разходите. Това, което, на което сме свидетели в момента е, че повечето държави членки вноските, е, вноските към европейски бюджет е, се третират като разход. Но не всичко, което е получено, се отчита. Е, значи, при чисто счетоводни, чисто счетоводни понятия, ние всъщност не, не отчитаме разходите. 80% от бюджета се връща в държавите членки не трябва, грешно е да се смята, че това е бюджет, който финансира европейски институти. Само 5% от бюджета, европейския бюджет е за администрацията. Останалото отива за европейски политика. 80% се връща в държавите членки е, в е, е, националните портфели, които се определят веднъж на 7 години. Това просто не се е, отчита. Отчитат се разходите, а не се отчитат приходи, това, което се получава обратно. Така че за прозрачността трябва да гледаме така на, на собствените ресурси. Значи тези рабати не са обясними. Трудно ще ми е на шведския да накоплатец за обясня колко плащат те в бюджета, поради именно работите и поради изключенията, дерогациите. Защото еврейски бюджет не се обсъжда общо, той винаги е плод на компромиси в двустранните разговори когато говорим за собствен ресурс, говорим за повече автономия на европейския бюджет, за да се използва той като инструмент за финансиране на европейски политики и приоритети. Защото сега всичко е заковано за 7 години напред, но от 2013, е, когато бе прият е, е, закован този бюджет, имахме беженската скира, криза, тероризъм, трябваше да стимулираме създаването на работни места и растеж и се оказа, че няма пари. Защо? Защото повечето от тях са, е, са затворни в националните портфейли е, и е, отиват за пера, които са определени още 2011. Това не е разумно ползване на бюджета. И аз ще аз из ще изтъкна тези аргументи пред всички заинтересовани страни и гражданите, трябва да виждат ясно какво плащат и кое къде отива. Когато говори, можем да си говорим за много възможни кандидати за нови е, приходоисточници, но не това е, е същността на дискусията важното са принципи. Дали ще е, е фирмен данък, данък върху финансови транзакции или някакъв е, е, въглероден данък, косвено облагане на, приходи от трети страни, които не се съобразяват с климатичните разпоредби, различа предложения и всички са, те са релевантни. Но важното е да постигнем повече прозрачност, повече гъвкавост, да е, контролираме, е, да запазим контрол на националните е, правителства и парламенти, но също времено да, да, да облагаме допълнителна стойност на Европейския съюз с единия пазар и другите ползи. И накрая трябва наистина да се отървем от нетните баланси, нещо, което е интересно в много страни като дискусия, но е необяснимо. Спомням си, когато сегашната многогодишна финансова рамка се обсъждаше, полското правителство каза, че за всяко евро, което се инвестира в полски към магистрала, 80 цента се връщат обратно в следващата страна, която е, е дала своите вноски. Значи, Польша получава е, шосето, е, парите се връщат към е, чистия вносител и всички са доволни. Но не това е подхода. Благодаря много. Това беше една презентация, която така беше много ясна и конкретна и добро допълнение към предходното на, тото, изказване. Сега да се обърна към Ги Верховщад, за да чуем неговото мнение по темата. Трябва ли ни нов трябва ли ни нов приходоисточник? Моето мнение е много е, сходно с това на Калфин. На, като член на групата на високи равнище, е, е, нямам какво да добавя, защото господин Калфин много точно обобщи начина по който ние е, гледаме на проблема в групата на високо равнище да бъда пределно ясен. Тук в тази зала, която обикновено и, и а, е, в залата по името на е, Осит Гаспари, който е, беше представител на либералната група на нашето семейство. Това е хубаво, но е, нека да се върнем към основателите, от които той е един. Какво си мили предвид? Общността за въглища и стомана, първата конституция, 52, 53, 54. Аз бях председател, Брентано беше тогава, Ифан Брентано беше основателя на тази, тази конституция конституция, коя, конституция която не, не получи гласове в Националното събрание във Франция 54-та. Какви бяха източниците за приходоисточниците в договорите, по време на договорите от Рим? Значи, първата конституция и договорите от Рим е, разчитаха изцяло на е, собствени ресурси. Данъчно облагане, стоки, които се е, върху вноса, чужди страните, сълскомански продукти и така нататък. По-късно се добави ДДС и на статистическа основа, не нереална. реална. Е, това беше в всички случаи и е, Съюза за въглища и стомана, Конституцията и договор от е, е и Римския договор. Това е, беше, но, е, е, разчиташе се нормалните е, приходи в е, Европейския съюз. Един национален парламент никога не би е, приел да няма мнение в парламента, да се гласуват приходите. Само тук Европейския съюз го приехме, защото междувременно, вместо да използваме допълнително е, собствените източници, ДДС и други, ние е, се, е, е, се заехме с проблемите с Обединеното кралство, рабата и поради рабата трябваше да намерим допълнително финансиране и променихме обикновените пари и ходоисточници с БНД, което не е истински собствен ресурс, а субсидия, която се отпуска на държавите членки от Европейския съюз от държавите членки към Европейски съюз, е, което не се контролира от парламента и е, е, аз бях е, министър-председател на Белгия 9 е, години и никога нямах е, проблем с вноските по, на база БН, брутен национален доход. И всеки път в края на годината, когато имахме максимално връщане на, неизразходвани изразходвани ния брутен национален доход към държавите членки и техните бюджети, тогава възникаше въпроса. Никога не се контролираше това решение на националните парламенти, които казваха, окей, окей, това е нашата вноска, нашия принос към Европа. Това а, го няма никъде, няма го в националните. А, е, е, това е всъщност автоматичното последствие от рабата. И за да решим този проблем, а, е, въведахме рабат върху рабата и за да приемем рабатите върху рабатите. Е, предвидихме и дерогации, е, изключения за страните е, в групата, които ползват кохезионния фонд и в крайна сметка е, многогодишна финансова рамка, е, МФФ, се оказа е, една неразбираема черга, мозайка от 53 изключения, за да имаме да угодим на всички държави членки. Тоест по две изключения за всяка държава членка по правилата в приходната и разходната част мисля, че Тони Блер тогава е, беше е, на власт. Той каза, е, нямаме. Е, трябва, имаме нужда от собствени ресурси, трябва да има ясно, прозрачност, но в крайна сметка не успяхме и сега ще е, имаме нужда от 53, а следващия път, когато е, при следващата финансова рамка ще имаме над 60 изключения. И трябва да се, за да се сложи крайната да това безумие, ние вече не говорим за интересите на Съюза. Единството, за което говорим е как да е, купим, е, как да накараме е, е, Британия, как да подкупим е, Обединеното кралство, Германия, Полша да приемат е, благодещата финансова рамка. Това е абсолютно неразбираемо. То е, е абсолютно откъснато от гражданите. Никакъв контрол няма. Е, поставленията не са нито при нас, нито при вас е, в действителност и става нещо като финансирането на Обединените нации. Вноски на държавите членки в общия бюджет. 80%, както казах, се връщат в държавите членки, 6% се използват за функционирането на институциите, държавните служители, е, чиновници, комисия и само 13 или 14%, 0,134 е, е, е, от европейското БВП се използва за европейска политика. Сега изборът ни е да продължим по този начин и да не можем въобще да обясним на гражданите, които все повече ще се наострят срещу нас. Резултатът е недостатъчен контрол от националните парламенти върху субсидиите, които се отпускат на държавите членки или да се върнем към принципите на, на основателите на Съюза, да имаме повече собствени ресурси, има достатъчно предизвикателства, достатъчно ресурси, може да е ДДС, не на статичен език, на реална база и други предложения също е, се е, чуват, може да е данък върху е, финансовите транзакции или е, консолидирана обща е, данъчна основа Чуваме е, изказването всеки ден на е, комисаря по конкуренцията за справедлива политика, е, държавните, е, нормите за държавни помощи, е, необходимостта от европейско законодателство на два равнище. Затова от всички страни има при, е, призив да е, се работи с националните парламенти. следващия път, когато се определя МВФ, е, трябва да го направим съвместно, защото това е във ваш интерес. Вие по този начин ще контролирате какво плащат е, вашите правителства, какво внасят в бюджета. А това е възможност и да се създаде, изгради бюджетен капацитет за еврозоната. Сега, какво става? Мига, в който изчезне някакъв рабат а, спонтанно и се задейства член 50, това е момента да се премисли от, отново този вариант, защото тук се корени проблема. И е, сега е момента наистина да, да е, се опитаме да направим така, че да имаме работещ бюджет както казал Елвис, сега или никога. Благодаря за този призив е, към промяна, за разясняване защо се нуждаем от тази промяна и защо сега е подходящия момент да се опитаме да реализираме тази промяна, как е, се е развила системата по един нерационален начин, който в голяма степен е неразбираем за большинството от гражданите. Позволете ми сега да се обърна към представителите на националните парламенти. Първият въпрос или изявление ще дойде от господин Филден от парламента на Унгария. Е, всъщност има няколко аспекта, свързани с функционирането на европейския бюджет. Е, е, на него трябва да се гледа като на допълнение на националните бюджети. Това е инструмент, с който можем да решаваме непредвидени проблеми и затова предлагаме да се предвиди повече гъвкавост в използването му. Според мен, собствените средства трябва да отговарят на критериите на доклада на Монти, а именно прозрачност, отчетност, устойчивост и справедливост. Ние е, сме за е, традиционните, в Унгария сме привържени на традиционните е, приходоисточници. Е, смятаме, че системата ДДС трябва да, се отма, да, да отпадне е, и също така корек, механизмите за корекция, ребатите. Е, новите нови механизми трябва да се е, е, ползват с е, изключително предпазливо си внимание, за да не се засяга фискалния суверенитет на държавите членки. сегашната система е, е, може би е приемлива, но е, се явяват е, все повече непредвидени проблеми и за да можем да се справяме с тях, трябва да се залага повече гъвкавост в бюджета, но разбира се, с, като се държат на, като на преден плат вниманието ни са вече заложените а, приоритети трябва да, раз, да имаме всички средства за да постигаме политическите си цели, но е, тези собствени средства могат е, да да бъдат, е, да се заложат на ниво, което е, е приемливо за държавите членки като нетни платци. Господин Росман от Австрийския парламент. Благодаря ви. Съгласен съм а, с вас, а, господин Верковстат, че сега е необходима реформа на системата за собствени ресурси, тъй като наблюдаваме доста недостатъци в сегашната система. Преговорите по новата многогодишна финансова рамка демонстрираха ясно това. Също дебата за справедливото, справедливото връщане. Това доведе до резултати, които не са най-оптималните. Начинът по който се изготвя бюджета сега е нещо, което вече не можем да си го позволим. И трябва да сме ясни трябва да обмислим нови възможности за налагането на нови данъци в Европейския съюз, като отчитаме критериите за устойчивост с всичките измерения, економическо измерение, екологично измерение, социално измерение. Мисля, че трябва да говорим конкретно за конкретни данъци от екологична гледна точка, например, бихме могли да наложим данък върху емисиите на СО2. В резултат от решенията взети в Париж можем да направим нещо по въпроса, особено ако Европейския съюз иска да остане водеща сила в това отношение. Ние се нуждаем от реформа. Трябва да обсъдим въпросите конкретно, да говорим за конкретни данъци. Когато става дума за данъчната справедливост, Следва да отчитаме и въпроса за използване на данък върху богатството, за да може да се извършва преразпределение и да се компенсира неравенството в доходите. Имаме комисар по въпросите на конкуренцията, който се ангажира с въпросите на данъчното облагане, мисля, че е крайно време да договорим обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Съгласен съм с казаното от един от ораторите. Нещата не са винаги толкова лесни. Извършили сме доста проучвания по въпроса. Това, което липсва, според нас, е липса на политическа воля. Сега от името на Европейския парламент госпожа Айела. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на странното положение, в което се намира сега европейския бюджет. Европейската сметна палата често ни казва, че една от сериозните грешки, която се констатира, е, че имаме амбициозни цели, за които обаче се заделят по-малко ресурси от необходимото. Според Сметната палата това е погрешна практика. Те казват или си поставете по-малко амбициозни цели, или увеличете бюджета. Сякаш правим нещо незаконно, и а, това не съответства на записаното в договорите. Сега ние създавам, се поставяме нови цели, свързани с справяне с беженската криза, с а, въпросите на сигурността, борбата срещу тероризма. Говорим а, също отново за европейска отбрана. И сигурно а, отново ще бъдем смъмрени от Европейската сметна палата. Те ще ни кажат или намалете целите, които се поставите, или увеличете бюджета. И така, какво ще направим? Къде трябва да се осъществят съкръщения? Другият вариант е да се увеличат приходите. Това е единственият начин, по който можем да гарантираме че няма да бъдем обвинявани а, като причина за всички злини. Много държави се възползват от а, свободния пазар. Дори нетните вносители получават нещо в замяна, дори понякога повече. Господин Калфин спомена за 80%, но има и нещо друго, което не може да се изрази количествено дори от економистите. Това са научно-изследователска и развойна дейност, излишък, дори нетните вносители получават такива ползи, които не се измерват количествено. Искам да приканя членовете на националните парламенти да се обърнат към техните правителства и да поискат да се обяснят тези реалности на гражданите. Господин Райковски от Полския парламент има думата. Дами и господа, аз наблюдавам европейския бюджет от гледна точка на моята държава, дори когато все още не бяхме член на Европейския съюз. Не, че няма нужда от реформа. Има нужда от такава реформа, но най-вече е необходимо да има балансиране между сегашните потребности и принципите, върху почива Европейския съюз, сред които е солидарността. Изключително важно е това да се запази. В противен случай ще се натъкнем на много проблеми. Европейския съюз сега е изправен пред нови предизвикателства – и за това е важно да се постигне нужния баланс. Ако той не бъде постигнат, е, ще имаме проблеми с реализирането на реформата. Някои от предходните оратори казаха, че трябва да спрем да се боричкаме, трябва да не допуснем проява на инстинкт е, за нетно балансиране. Въпросът сега обаче е как да реализираме реформата и тук трябва да сме много предпазливи. Това е важно. Гражданите вече са уморени от а, е, а, трансфера на компетенции към Брюксел независимо от личните ми убеждения. Аз бях координатор на НП в Комисията по конституционните въпроси и знам за какво става дума, но фактите са такива. Сега трите основни, най-важни принципи в тази реформа. Първо, трябва да сме убедителни в това, което казваме, трябва да са прости нещата. Какво имам предвид, че трябва да сме убедителни в това, което казваме? Ние трябва да има баланс между решаването на новите предизвикателства и намаляване на дисбалансите. Господин Калфин а, говори по въпроса. Наблюдава се прехвърляне сега на а, тежестта а, от националният а, бюджет, което е много важно, относно а, това да бъде упростен а, модела. Ние наблюдаваме а, модела отдавна, трябва да сме също справедливи, трябва да има пропорционалност при вноските, базирани на брутен национален доход. Не трябва да се прехвърля тежестта. Например, налагането на въглероден данък ще доведе до много спорове и Опростен също означава, че се нуждаем от пакетно, пакетно решение, но ние искаме да се създава нов пакет от коригиращи механизми. Трябва да имаме сериозно отношение към ребата, трябва да обясним нещата убедително на гражданите по един упростен начин. Госпожа Бовенка от Шведския парламент. Благодаря ви. Имам съвсем кратък въпрос. Обръщам се към всички членове на панела какво смятате за фискалната еластичност. Връзката е между растежа и увеличаване на приходите от данъци за налагането на данък върху финансовите транзакции. Виждаме, че няма системно увеличаване на приходите. какви е, могат да са последиците, ако не предприемем е, е, подходящи действия. Благодаря ви, благодаря ви за тези точни въпроси. Сега давам отново думата на господин Марагал, член на Европейския парламент от Испания. Благодаря ви. Аз съм съгласен с казаното от господин Кални, Калфин и отказаното от господин Ферховщад. Мисля, че всички сме на едно мнение. Това, което е важно, не е толкова какви ще бъдат тези нови приходоисточници. Има различни идеи, има различни виждания, но трябва да имаме предвид каква е основната цел. Да, собствени приходоисточници, но за какво? Ако сте участвали в дебата, който водихме през последните седмици по бюджет 2017, ще видите, че първоначалното предложение на Европейската комисия, разбира се, в рамките на заложеното в многогодишната финансова рамка, е отчело определени приоритети. Европейският парламент винаги се опитва да подобри нещата да увеличи е, бюджета, но когато е, получим предложението на съвета, не забелязваме такава тенденция. Не се говори за приоритетите на Европейския съюз, а за приоритетите на държавите членки. Преди бюджетът е, да изпадне от основната ни линия. Въпросът ми е какъв процент от БВП ще трябва да се управлява от Европейския съюз. Сега е около 1%, дали трябва да бъде 1,5, 2%, как виждате нещата? Считате ли, че има реална потребност и неотложност европейските политики да разглеждат само онези политики, които не могат да се решат на национално ниво. Считате ли, че тези ресурси трябва да се използват също, да се види какъв е капацитета за вземане на заеми и да имаме един истински европейски инвестиционен план, включващ въпроса на енергетиката, беженците и прочие. Считате ли, че могат да бъдат идентифицирани тези обществени блага, които да намерят място в европейския бюджет, включително въпросите на сигурността. Госпожа Мадера от португалския парламент има думата. Благодаря ви. Аз искам да започна с това, че бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде основа, източник на финансиране и трябва да следва съответна обща е, идеология. Говорим за солидарност. Колегата госпожа Яла Сендър се спря на въпроса. Говорим за многогодишна финансова рамка и също за плащане на основата на брутен национален доход. Трябва да се отговори на всички тези въпроси говорим за мобилност и трябва да имаме предвид каква е възможността за развитие на транспорта, електронните съобщения и прочие. По какъв начин това засилва европейското гражданство. Но в бюджета на Европейския съюз не се отразява всичко това. В бъдеще този бюджет трябва да бъде един жалон, една крайна цел и не трябва да води до разминаване, що се отнася до приходите. регионите трябва да действат на базата на солидарността, върху която почива Европейския съюз. трябва да има изключване, трябва да има достъп до информация, до информационни технологии или когато говорим за транспорта и за цифрови технологии и прочие. Това трябва да е растеж, който да е видим ние не можем а, да бъдем поставени в а, а, клопката на този 1%. Благодаря, господин Лавинор от е, Френския национален парламент. Vous m'entendez là Oui. Euh, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Много интересен е дебата. Ние се намираме в е, криза и проблема на тероризма е, ще ни застрашава още дълги години. Никоя страна не, е, не може да се спаси от това. И когато говорим за защита, смятам, че трябва да има отговор на европейско ниво. Ако разградим е, граници и възможността да се защитаваме, с това ще се сложи край на Европа. Необходимо е да се търси допълнителната стойност в Европа. Е, за това мисля, че има смисъл да има и данък върху компаниите, включително и с общата данъчна основа. Това не се случва в момента и цената на това плащат малките и средни предприятия, защото те трябва да са запознати с счетоводните системи на всяка страна, с която работят. От друга страна, страните членки имат интерес да си крият постъпленията и едва ли не да извършват данъчни измами. Ние имаме нужда именно за лесни системи за борба с такива измами. Затова да имаме един прост данък, който ще бъде лесно налаган, ще бъде и е, също израз на допълнителна солидарност, което може би ще даде възможност на страните да се чувстват по-ангажирани. Благодаря, господин Мисяни от Италианския парламент, от Камерата на депутатите. Според мен дебатът е интересен но не бива да забравяме факта, че проблема, сериозният проблем с публичните финанси не е европейския бюджет. Европейския бюджет е успех, що се отнася до кохезионните фондове и селското стопанство. Проблема е, че няма координация на европейските и национални бюджетни политики. Не е необходимо да се преструктурират Необходимо е да се преструктурира европейския бюджет, за да може той да посреща очакванията на гражданите, но също така трябва да разгледаме и въпроса с, с приходите, защото както ясно е, стана, стана тук от изказванията, системата не действа както трябва. Има 53 изключения, така менталитета кой печели, кой губи, необходимостта да се занулява. Трябва да се търси система, която е свързана с общите европейски парламент, политики и да има възможност за надзор и от националните, и от Европейския парламент. Групата на високо ниво работи много усърдно. Документа е, има изключително интересни предложения. Става дума за документа, който публикува групата през юни. Там, разбира се, предложенията са доста технически. По политически причини някои ще бъдат по-приемливи от други. Аз лично считам, че данъка върху въглерода и върху корпоративните приходи са добри идеи, а и ще бъдат по-лесно приложими. И още нещо. Европейските проектни облигации – Европа има много висок кредитен рейтинг и това може да бъде използване за инвестиционни политики на общностно ниво. Плана Юнкер, той си има своите предимства, но там ресурсите все пак са ограничени. Трябва да мислим за антициклични мерки за намиране на средства за финансиране на нови е, цели, като например управление на явленията, свързани с миграцията. Господин Матамас от Националния парламент в Португалия има думата сега. Благодаря изключително интересен е дебата, защото той търси отговори. Не поставяме под въпрос основните принципи на Европейския съюз, просто искаме да защитим солидарността, сближаването, мира и да създаваме економически растеж. Именно затова е необходимо да има нови решения. Кризите са много. Хуманитарна, институционална, определено ще има трудности свързани с Брекзит. Проблема за бюджета на ОСП и политиките за сближаване. Всички тези теми са много важни, защото те ще дадат възможност да намерим отговори на трудностите, с които се сблъскваме в Европа. Е, примерно е, банковият съюз, това е, е още една трудност, която изисква нови отговори. Те не могат непременно да се прилагат от всяка отделна страна членка, но на европейско ниво могат. Примерно данъка върху финансовите транзакции. Така ще може да се осъществява известен контрол и да се намерят собствени средства за ЕС. Португалия е готова да сътрудничи за търсене на решения. Нямаме е, изследвания, които да покажат какви са реалните въздействия върху растежа на политиката за конкурентна способност, например. Е, смятам, че трябва да търсим много, много конкретни отговори на проблемите. Благодаря. Господин Карелю от Националния парламент на Италия. Благодаря. Нека да подхвана една тема, която е, обсъждахме на предходната интерпарламентарна среща, а именно капацитета на европейския бюджет да убедим е, страните членки, че има смисъл да допринасят за него, че това е вид инвестиция – Ставаше дума да се е, създаде една работна група, която да занимава да се занимава именно с този начин за оценка на реалната добавена стойност на всяко евро, отпуснато от страните членки. Става дума за вноската на страните членки в европейския бюджет. Всяко евро, което влиза в европейския бюджет, има огромна добавена стойност. И трябва да можем да направим сравнение с същите суми, разходвани на национално ниво. Групата на високо ниво извърши изключително важна работа, защото тя ще помогне на гражданите да осъзнаят реалните измерения на това да бъдем заедно и да имаме споделен живот. Ж, бюджет, извинете, защото ако не направим това, оставаме хората с чувството, че да си в един съюз няма никаква добавена полза. И вместо да обсъждаме само въпроса за бъдещото финансиране, нека да видим и къде са грешките. Защо, от какво се създава евроскептицизма, с какво се подхранва. Това е изключително важно, ако искаме гражданите да смятат, че Европейския съюз е полезен. Господин Манка от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Много вълнуващи са темите на тази наша среща. Не е, само благодарение на вашата работа, господин председател, но и изключително оживения дебат. Нека да дам някои примери на колегите от националните парламенти. В края на 2014 Европейския съюз остана с 25 милиарда неразплатени сметки. Тоест, университета, бизнеса, местните власти не получиха пари, които се очакваше да получат. И същевременно имаше излишък 4-5 милиарда. Излишък от митнически налоги. Страните членки съсредоточиха усилията си върху това да получат обратно тези милиарди и е, загърбиха проблема с неплатените сметки. Sme vytvorili v tom istom року, keď сме мали 40 rokovaní Rada, Komisia, Parlament k rozpočtu а они 40 кръга преговори се е, проведоха между комисията, парламента и съвета и е, почти всички завършиха е, в, с фиаско, защото съвета искаше, не искаше да се съгласи с никого. Не е начина така да се ръководи в Европейския съюз. Съгласен съм с господин Калфин, че бюджета трябва да бъде по-независим, автономен. А, господин Монти, когато работехме веднъж с него на един панел, помня, че той се изказа за това да бъде обложено потреблението на базата на емисии на въглероден двуокис или потребена енергия – Навсякъде се сблъскваме с продукти, които са произведени в ущърп на околната среда. Част от тях са предмет на внос. Нашия бизнес се старае да произвежда без да нанася щети на околната среда и губи пазарен дял. Така ще помогнем на заедостта, ще е, стимулираме и трети страни да съобразят производството си с изискванията за опазване на околна среда. Това е в съответствие и с Парижката конференция за борба с климатичните промени. Сега думата давам на господин Мано от португалския парламент. Сеньор президент. Госпожа Мано, извинете. Тулу, у групто de alto nível para os recursos com esta possibilidade de Искам да поздравя групата, която работи по въпроса за собствените средства. Резултата от е, първата оценка е, поражда много е, дебати. Първо, Системата на финансиране на Европейския съюз се реформира малко по малко, тъй като има недостатъчно приходоисточници. Понякога корекциите са направени е, по настояване на определени страни членки. И сега се оказва, че бюджета на Европейския съюз все повече зависи от бюджетите на страните членки на базата на техния брутен вътрешен е, приход. Необходимо е да създадем бюджет, който да създава допълнителна стойност и да решава проблемите, както на социално ниво, така и свързани с околната среда. В доклада се очертават проблемите прозрачност, липса на отчетност и така нататък. Но има и някои много положителни моменти, примерно да има критерии за оценка – Изключително важно е според нас, освен тези критерии за оценка, да има и принципи за управление на бюджета. Защото може да се случи, да се получи обратен ефект. В раздела за бюджета за социални разходи няма е, достатъчно контрол. Е, казва се, че няма и достатъчно обсъждане на програмите. Е, необходимо е да създадат механизми за оценки, защото в противен случай реформите няма да бъдат нито прозрачни, нито справедливи, нито достатъчно ефикасни. Последният, последното изявление е на госпожа Тома. Благодаря. Аз е, също с удоволствие слушах е, изказващите се. Много от националните е, депутати застъпват идеята за суверенност на управление на бюджетните средства. Но в края на грещата. националните е, парламенти имат е, поглед върху е, националните вноски и ние би следвало да си сътрудничим с Европейския парламент заедно с националните парламенти, за да можем да постигаме и по-голямо сътрудничество с съвета. По отношение на собствените ресурси, много бе казано, но в края на кращата ние тук не искаме революция, Искаме да се върнем от там, откъдето тръгнахме с основоположниците, които бяха цитирани тук. Значи да да има собствени ресурси на база на националния бюджет е своего рода конфликт. И е, всеки преговарящ от страната членка идва с една единствена цел – а именно да даде минималното за европейския бюджет, за да, да запази максимално средства за националния си бюджет. Тоест, въпросът е ясен. Собствените средства трябва да имат собствени е, приходоисточници и имаше, дадоха се тук предложения за отстъпките. После също много подкрепа имаше за това да има данък върху мултинационалните кампании. Това ще се радва и на голяма популярност, колкото и странно да звучи. Също ето сега примера с Apple и Ирландия много е жалко, че примерно подобни суми не могат да влизат в бюджета на Европейския съюз. Също, примерно, данък за е, въглеродни е, емисии. Бихме могли да търсиме различни механизми за облагане, включително и на вносни продукти. И е, накрая е, данъка върху финансовите е, транзакции също е добра идея. Извинете, че отнех малко повече време, но това е което исках да кажа. Председателят, благодаря. Мисля, че чухме отново много е, плодотворни изказвания и от представители на националните парламенти, и от представители на Европейския парламент. Нека сега да се върна към нашите оратори и по същия начин, както и преди, ще им дам думата в обратен ред спрямо първото им изказване. Затова сега думата има господин Гивер Ховштадт. 18.28 трябва да приключим в 18.30. Можем да продължим с още 10 минути, така че ограничете се до 2 минути, моля. Ще се опитам. Първо, важно е да се каже, че това не е дискусия за това, че трябва значително да се увеличи бюджета на Европейския съюз. Е, дискусията е, е, се корени другаде. Единственото е, че трябва да бъде независим е, бюджета ни днес от държави членки, които да бъде независим от държави и членки, които се опитват да получават, да внасят минимално и да получават максимално. Това е една игра, която от 1998 година насам наблюдаваме за момента, в момента в който е, комисията бе задължена да, да е, въведе принципа на справедливата възвръщаемост, т.е. с пари е, бюджета се строи път в е, Полша в логистиката е, се осъществява от холандска или германска фирма. Трябва да спрем тази игра и най-добрият начин е да имаме максимално количество, максимални собствени ресурси приходите е, често се използват, особено на национално равнище, като политически инструмент може е, човек да занижи данъчната ставка, за да се насърчи е, растежа да се увеличи, е, увеличат данъци за борба срещу замърсяване на околната среда. Това не е възможно европейско равнище. Тоест, е, е, приходната страна може да се използва като инструмент, като лост е, на европейско равнище за насърчаване или борба с, за нещо или борба с нещо. В момента това не е възможно. Така че тази ситуация може да се окаже печеливша в крайна сметка и а, а, националните правителства могат да се освободят от а, този негативен, тези негативни вноски на база на а, брутния национален доход. А, Министрите на финансите много обичат обаче да държат в ръце брутния национален доход и приходите в него. Господин Калфин, две неща за две минути. Първо, един от въпросите на господин Варгал, който попита колко трябва да е голям европейски бюджет. Нямам отговор на въпроса. Но до сега ние обсъждаме само вътрешните причини за промяна на бюджетирането в Европейския съюз. Има и външни такива. Неизбежно е, когато имаме единство, единна валута, да имаме фискални инструменти. Е, Европейския механизъм за стабилност е там. Имаме финансови инструменти, ЕФСИ, плана Юнкер също са на разположение. Тоест различни инструменти с публични средства в Европа и същите е, дънакоплаци, същите е, източници. Така че, когато говорим за европейски бюджет, не говорим за, само за еврейския бюджет, а за всички финансови и публични фин, данъчни инструменти, които е, се използват в Европа и те трябва да са поносими и ясни за е, данъкоплатеца. Второто, да ви дам е, пример за различната гледна точка към еврейския бюджет. Е, сега имаме, е, започва процедурата за бюджета 2017. Трябва да се финализира в институциите, в европейските, през ноември е, привизията, е, е, прогнозата на Европейския съюз за това колко пари ще са нужни. Оттам тръгва всичко. Съвета казва не, надценили се, ще платим по-малко пари. Значи всичко това трябва да стане до ноември. През ноември националните бюджети вече ще са приети. Значи какъв е смисъл да се обсъжда това в Европейския парламент, когато националните парламенти са приели бюджета. На, тях им е все едно какви са нуждите. Аз не зная много европейски парламенти, където е, се води дискусия за европейския бюджет и нуждите му, така че в крайна сметка получаваме е, остатъците, това, което е останало и това е много трудна е, така, перспектива и много различна гледна точка към европейския бюджет от националните. Благодаря. Испанската колега попита в началото какво трябва да направим? Да коригираме поставянето на целите, да намалим целите или да е, увеличим средствата? Е, мисля, че е, събитията, на които сме свидетели в момента, ни дават никакъв шанс. Проблемите са факт. И а, има две възможности. Да кажем, а, екологичните проблеми, е, беженската криза, стабилизирането на Европа и еврозоната, е, дали ще ги обобщим, обединим всички тези проблеми или всеки ще си търси национално решение, както вече се започва, се говори и започва да се прави в много държави членки. Аз мога да кажа само, че е, история на, е, опита на историята сочи, че всички националистични пътища са е, довели до пропаста в задънена улица, економически, социални, екологични. Затова смятам, че Европейския съюз трябва да, да се опита да съдейства за решаване на проблемите повече, отколкото преди. Аз, това означава, че аз съм, например, докладчик за споменатите страни в германския парламент. Това не означава, че можем да се откажем от структурните реформи. Ставаше дума за Италия, Испания, Гърция и други. Образование, правосъдие, или структурната реформа означава в крайна сметка да се, да се наложат съответното събиране на данъци. Тук вече е, е, ставките са различни в държавите членки. Държавите членки трябва да се действат, разбира се, но без е, общото действие на Европа не можем да, не можем да решим тези задачи. И това трябва да се решава, за да не се. На, на, защото да не наливаме масло в огъня и вода в мелницата на националисти, популисти и така нататък. Трябва заедно да действаме е, за да опълномощим е, европейските институции. Е, трябва да водим успешна борба срещу социалния дъмпинг, данъчния дъмпинг. Трябва да покажем на хората конкретни успехи в решаване на проблеми. И само тогава смятам, че можем да си върнем доверието, защото ако се остави на фатализма от сега нататък, е, ще е, се положим, ще се натрупат нерешени проблеми. Хората трябва да усещат, че ние сме готови да решаваме проблемите. Андерсън. Господин Андерсън. Имаше, освен общи въпроси към всички, имаше един-два насочени пряко към вас. Е, да, тогава ще трябва да се разпросна малко повече с, с отговора си. Значи, трябва да внимаваме да не увеличаваме данъчното облагане, също времено обаче е, трябва да мобилизираме повече е, лични ресурси, лични средства. Е, колкото повече, толкова повече е, е, дейности можем да осъществяваме. Тук обаче нещо не ми се връзва. Ако въведем повече данници, е, това означава, че държавите членки ще участват е, е, с повече средства към европейския бюджет, с повече собствени средства. Това някакси не, няма да функционира. Тук излиза на преден плат аргумента за план, аргумента за независимостта. Някакси в тук е, би трябвало е, да е, се чуват гласове, че твърде много демокрация, трябва да сме в състояние да държаваме сами това е в известен смисъл стъпка към федерация и това е нещо, което е, в е, Швеция ни смущава. Ние не, не си представяме така Европейския съюз. Ние си представяме съюза, както е, е бил е, до, е, е, създаден някога. Е, имаме е, сериозни Разбира се, че трябва да се спазват демократични принципи, но най-важното за нас е, е легитимността е, е, е, това, че сме упълномощени от гражданите и че техните очаквания са съвсем основателни имат основание да смятат гражданите, че неефективно работи е, Европейския съюз. Аз не смятам, че собствените сета ще решат тези проблеми за Европейския съюз. Е, тук е, ще имаме, си има работа с съвсем други проблеми. Аз съм скептичен. Аз не съм противник на реформиране на собствените средства. Говорихме тук за, по различни аспекти. Много неща има за правене и не не само връзка с европейския бюджет, но и други е, проблеми, е, пречки, е, търговски бариери, пречки към създаване на фирми, много твърде, много регулиране, твърде много норми разпоредби. Аз се радвам, че е, така е, с толкова интерес се дискутира този въпрос е, и че толкова много идеи бяха споделени тук по него. Благодаря. Наистина чухме различни становища. Темата бе чудесно подбрана. Това беше и целта на заседанието. Още една минута, е, само е, за две-три съобщения. Първото е за утре сутринта да ви припомня, че ще започнем утре в 10 и ще имаме е, обращение от е, заместник е, председателя Георгиева. Трябва да бъдем много точни. Утре точно в 10 започваме. Програмата ни е доста натоварена, така че е важно да започнем на време и всички да сме тук. И втория въпрос. Е, ще имаме работна вечеря тази вечер в 19 е, в Иходи Минухин в сградата СПАК. Благодаря на преводачите и за това, че се съгласиха да работят извънредно 10 минути. И е, моля, не забравяйте вещите си в залата. Ще се видим утре сутринта и приятна вечер. There was no time really for me to add something.